Um, uh, Всички групи вече са тук. Преминаваме към първия въпрос за баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия. Докладче по становище е господин Смит. Точка 9 ще бъде отложена както и обмен на мнение с Лакуна. Давам думата на господин Шмидт да представи становището си. Благодаря, госпожо председател. Становището е изключително деликатно. Както знаете, обсъждали сме го многократно. Аз подкрепям целите, заложени в тази директива. Читам, че дискусията беше много ползотворна и много полезна в много отношения. Но считам, че предложението на Европейската комисия не е достатъчно амбициозно. Това може да изненада някой от вас. Методите, които се предлагат, са твърде не гъвкави, дискриминационни и няма да доведат до особени промени. Що се отнася до обхвата, не се стига твърде далеч. Що се отнася до процедурите за назначаване и наказателните процедури, там отива пък твърде далече. Финландия, Швеция са постигнали тези най-добри резултати в Европа чрез самостоятелни регулаторни средства. Промяната обаче се случва бавно и това не се дължи само на бизнеса, има доста други фактори, които се намесват. Е, това са е, нагласи, култура, социални модели е, и това изисква също промяна. Всичко започва от дома. Сложността на този въпрос е защо да се поставя въпроса за баланса на половете само в директорските позиции, без изпълнителни функции. Аз не съм отхвърлил предложението на комисията, но предлагам различен модел и съм готов да приема един европейски модел. Това също обаче е поставено под въпрос от държавите членки. Този модел ще влезе в сила в Дания от първи, всъщност започна от 1 април. И той е модела да изпълняваш или да обясняваш защо не си изпълнил. Този модел е най-добрият начин да се придвижим напред, според мен, тъй като е гъвкав, фирмите, фирмите трябва да предложат мерки, които да позволят на жените да се издигат в службата в рамките на компанията. И това трябва да се прави от фирмите. Те трябва да оценяват колко амбициозни са тези мерки. И когато се проверява дали да се инвестира в една компания, може да се погледне и дали е изпълнен този а, фактор. На всички нива на управление в управлението трябва да се постигне а, такъв баланс. Фирмите трябва да бъдат съпричастни и да определят свои амбициозни цели. Фирмите трябва да разработят политика за равнопоставеност между половете, която позволява напредък в иерархията на жените. Тази политика трябва да включва програми за наблюдение и други. Тази мярка беше подчертана от мнозина, с които се консултирахме. Трябва прозрачно да се представят целите за баланс между половете на директорски позиции. Ако не бъдат изпълнени целите, трябва да се посочи какви мерки са предприятия, за да бъдат постигнати тези цели. Трябва да се представи в последствие и стратегия и цели за следващата година. Ако няма изпълнение, се прилагат санкции. Изпълнителните съвети. Така че този въпрос не опира само до членовете на директорските съвети с неизпълнителски функции. Трябва да бъдат обхванати всички водещи управленски позиции. Фирмите трябва да могат да предприемат мерки на по-низки нива в иерархията на фирмата, там където има дисбаланс между половите, половете, за да може още от самото начало да се създадат предпоставки за напредък на жените. Може би целта за баланс между половете сред директорите с изпълнителни функции е по-важна, отколкото за директори без изпълнителни функции. Ако се постигне това, ще има ефекти върху по-низките нива. В Норвегия има наложени квоти и има липсват такъв ефекта. Само фирмите, които са а, обхванати от а, закона, а, са засегнати. И в заключение ЕЦБ и европейските институции. Знаете, че а, ние сме критикували някои от европейските институции от името на нашата комисия. По отношение на европейските институции имаме предложения. Ние не можем да изискваме нещо от фирмите, без да уредим нещата тук, в европейските институции, тъй като липсва такъв баланс между половете, както е добре известно. Ще видим какво се прави днес след обед, когато обсъждаме доклад на Констанца. Тази директива трябва да бъде включена в правилата, които определят правилата за наемане на служители на европейските институции. Трябва да се разработят и други по-задълбочени политики за равнопоставеност между половете в останалите органи и институции на Съюза. Зная, че моето предложение не върви точно в посоката, която се предлага, именно налагането на квоти, но надявам се, че ще може да се постигне балансиран компромис, защото има блокиращо мълцинство сред държавите членки по този въпрос. Благодаря. От името на НП Вортман Кол има думата. Благодаря. Закъснях. Не можах да чуя цялост встъпителните ти думи. Но, така или иначе, е, изслушах внимателно е, текста за европейските институции. Напълно съм съгласна с него. Харесвам предложението на Вивиан Рединг. Според мен то не е много строго по отношение на квотите – но задължава държавите членки да се занимаят с тематиката. Това, което според мен е важно, е не само да се съсредоточим върху количеството и квотите, но и върху качеството. Трябва да има по-добро управление и в финансовите институции. Не искам да правя широки обобщения, но по принцип, когато в бордовете има по-голямо полово разнообразие и хора с различно образование, с различен происход, това според мен може да повиши качеството и да се разнообразят видовете риск. Краткосрочен риск, средносрочен, дългосрочен, по-високо качество на бордовете или съветите. Следователно, смятам, че въпросът е изключително важен за финансовия сектор. Основното за мен обаче в крайна сметка не са квотите, а дали тези финансови институции имат добри програми за развитие на управленските кадри, най-вече на жените управленски кадри, за да изградят жените кариера в тези фирми и да не се а, окаже, че след като имат деца и се върнат на работа, са изостанали и не могат да бъдат назначени нагоре в иерархията. Искам да видя какви са също възможностите за гъвкаво работно време и а, така. Това според мен е много важно. Това не може да бъде записано в европейското законодателство, което може да бъде записано обаче е че тези фирми трябва да създадат такива фирми, да, да докладват в годишните си доклади по тази тематика. Такъв подход, според мен, би бил много важен. Можем да обогатим предложението. Ще работя с вас и с колегите защото за финансовия сектор това е много важно. Финансовия сектор не трябва да бъде управляван единствено и само от мъже в сиви костюми. Госпожа Клева е няма. Тя помоли да изчета становището и по а, мнението ви, господин Шмидт. Тя ви благодари за мнението. Темата е много важна. Жените трябва да получат права, защото това ще доведе до тласък в економиката, фирмите трябва да бъдат конкурентно способни, да могат да задържат талантите, и да създават работни места, които са приобщаващи. Директивата е първа стъпка в правилната постъпка. Трябва да има равно представителство на мъжете и жените на ниво вземане на решение. Квотите не са единствения инструмент, който да разреши настоящото положение. Важно обаче да се каже, че най-добрите резултати се получават, когато има солидна правна база. Вижте Норвегия и Франция. Прилагането на квоти с санкции в тези две държави доведе до бърз напредък. Това показва също, че равенство на половете ще има само ако има законодателство по тази тема, за съжаление. Ако искаме жените да стигнат до високи позиции във всяка една държава членка, имаме нужда от общи европейски санкции. И макар, че докладчикът е за отделни цели, госпожа Клейва смята, че е нужно задължително законодателство, за да има напредък. Тя не подкрепа докладчика точно по а, този въпрос в такъв смисъл. Работното място а, трябва да бъде благоприятно и за двата пола, да има напредък и за това са нужни и други мерки, освен квотите. Държавите членки трябва да заложат цел за равенство между половете, това да бъде отразено в отчетите на фирмите, в а, държавните поръчки също да се взема предвид, да се взема предвид при изграждане на капацитет, при обучение, създаване на мрежи, системи за менторство. А, Госпожа Клива е съгласна, че не са достатъчно прозрачни а, процедурите за набиране на персонал. Трябва да се гледа на качествата а, на индивида приветства доклада и смята, че наистина трябва да се включат европейските институции и агенции в него, защото те трябва да следват примера на държавите членки. Важно обаче да бъдем реалисти и директивата да се приеме своевременно и тя да не мине е, чак следващия мандат. Ето това е становището на социалистите и демократите. Докладчиците в сянка имам предвид. Следват е, зелените. Имаш, имаш дума. Окей. Okay. Uh, Господин Фокс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Шмидт за това становище. Моята група би искала да види повече жени на управленски позиции в съветите, защото имат нова гледна точка, по-широк опит ще бъде натрупан, така и по-добре ще се управляват дружествата. В Европейския съюз различните държави членки използват различни мерки, за да подобрят представителството на жените чрез задължителни квоти, както е във Франция, Австрия и Белгия, например, или пък в Обединеното кралство Финландия и Швеция, където се прилагат ефективни мерки, но не законодателни. Имаме различно положение на трудовия пазар, различна култура и многообразие в структурирането на дружествата в държавите членки. В резултат на всичко това инициативите в държавите членки са различни, затова е трудно да се каже как един, едно обхватно законодателно предложение може да бъде пре, прилагано в Европейския съюз, като имаме колко малко са представени жените, например, в ЕЦБ. Приветствам становището на докладчика, че институциите на ЕСЕ трябва да се образят за подражание. Налагането обаче на едно единно решение може да подкопае значимостта на всички тези мерки, които се прилагат през изминалите години. Законодателството няма да промени културата, а това е именно нещото, от което се нуждаем. В Обединеното кралство се работи с дружествата и заинтересованите страни, за да вземат предвид предимствата на участието на жените и възможността те да напредват в кариерата. Така се създава една среда, където жените могат благодарение на своите заслуги да вземат подобни позиции. Смятам, че законодателните мерки биха довели до обратния резултат в Обединеното кралство, както и в другите държави членки. Следва да вземем предвид и въпроса за пропорционалността. Все по-голям брой компании попадат в приложеното поле на тази директива и съответно ще има и национални инициативи. Според статистиката на комисията, само малък брой компании които в момента нямат собствени мерки за подобряване представителството в а, своите управителни съвети, а, не са обхванати. Така че държавите членки би трябвало да предприемат положителни мерки, за да подобрят представителството и мнозинството от държавите членки би трябвало да продължат и с националните мерки, вместо да се опитваме да въведем някакво бланкетно законодателно решение. Благодаря. Обикновено ЕКР има един член в повече, затова аз помолих да бъда първия оратор. Но искам да благодаря на комисията за предложението, благодаря и на докладчика за предложението. Любопитното е, че трябва да бъдем образец за подражание, разнообразието на половете в същото време означава, че трябва да има промени както по отношение на мъжите, мъжете, така и по отношение на жените. И а, ние сме се натоварили с работата по правата на половете и затова едва ли ще се очудите, че ние не смятаме а, в принципното обсъждане за противоречието между доброволните и задължителните мерки. Не съм съгласен с казаното от Ашли, а именно, че задължителните изисквания а, всъщност подменят доброволния принцип а, и мерки, които вървят, вървят в правилната посока. Има страни, където нищо не се променя. Мога само да допълня че след множеството срещи с представители на финансовите среди, чухме най-различни мнения. Имаме зали пълни с мъже, Същото въжи и за спестовните каси, например, в моята собствена страна, където е изключително трудно да откриете голям брой жени, които да са на ръководни постове, за съжаление. Що се отнася до надзорните функции, често или поне в моята страна, профсъюзите, които изпращат жени и всички други организации, са предимно представени от мъже. Да, имахме доброволни мерки, имахме незадължителни е, мерки в институциите, но резултати не бяха постигнати и напредъкът беше нищожен. И сега стои големия въпрос за защита на обществени интерес в Германия, тъй като настъпилите промени бяха пренебрежими. Равнопоставеността на половете е една добра причина да предприемем по-крути мерки. В същото време, разбира се, това не противоречи на разработването на допълнителни мерки а, в смисъл на предложеното от Оле Шмидт. Вие предлагате Оле едни процеси, които биха спомогнали институциите да се променят, но според мен те не влизат в противоречие с задължителни цели и налагането на санкции. И съм съгласен с докладчика, че не бива да се ограничаваме само до частните дружества – би следвало да се вгледаме и в европейските институции, но не съм съгласен с изречението, което вие казахте, че първо институциите трябва да се променят, след което да се вземем с публичните дружества. Не, всички трябва да се променят, да се съобразят с действителността в нашите общества, които са напреднали много повече, отколкото а, ръководните органи на различните институции. Гражданите вече прилагат тези принципи в своя живот. Има и промяна в обществените нагласи по тези въпроси и следва да се вслушаме в гражданите. Hey, thank you. Um... Uh, Добре, благодаря. Госпожа Тайсън и госпожа Краца след това. Гиголт вече благодари на докладчика. Радваме се, че по тази тема имаме мъж за докладчик. Символично е, че имаме докладчик по този въпрос. Госпожа Рединг е много смела, поема доста критика. Но тя не се огъна. Въпросът е дали трябва да подкрепим това предложение или да изберем друг път. Трябва по-внимателно да разгледаме този въпрос освен това, трябва да си поставим въпроса дали правилата трябва да бъдат задължителни или да се предвидят по-гъвкави правила, всеки да определя целта. и постепенно да се напредва. Освен това, считам, че трябва да работим за постигането на резултат. И този резултат трябва да е конкретен, защото става дума за социална справедливост. Има твърде малко представителство на жените на някои позиции. Има въпроси, които са свързани с съчетаването на личния и професионален живот, но има също и въпроси, свързани с равните шансове. Трябва да се възползваме от талантите и на мъжете, и на жените. Ако бъдат обединени, ще имаме по-добри резултати. Колкото по-голямо е многообразието, толкова по-добри ще бъдат и резултатите. Затова трябва да подкрепим усилията в тази посока. какво да бъде приложното поле. Дали трябва да разширим това, което предлага госпожа Ренинг или не. Трудно е да се получава на частния сектор, а нещата да остават без промяна в публичния сектор. Трябва много внимателно да разгледаме тези въпроси. Заедно с докладчиците в Сянка ние ще направим предложения. Има такива вече, които са сложени на масата и трябва да бъдат обсъдени, за да видим какво конкретно бихме могли да постигнем. В Белгия при изготвянето дори на предизборните списъци. се а, правят опити за постигане на паритет между половете. Ако този доклад бъде подкрепен от голямо мнозинство, считам, че можем да постигнем резултат след гласуване в пленар... пленарна зала. Това, което предлага докладчикът, може само да ни помогне. Госпожа Крацам, най-напред искам да се извиня на докладчика. Съжалявам, че не бях тук в самото начало на заседанието. Опитах се максимално бързо да стигна до залата. Искам да благодаря най-напред на докладчика. Той е за това да бъде а, увеличено участието на жените във всички нива на управление. Аз съм докладчик в Комисията по правата на жените и равенството между половете и подкрепям директивата, но нямам същия подход, който предлага докладчикът по становище от Комисията по економическите въпроси. Трябва добре да се даваме сметка за предизвикателствата. Необходимо е да се спази принципа на равенство, да се постигне социална справедливост. Трябва да се отчита и каква добавена стойност това може да даде за фирмите при участие на жените в управителните им съвети. Какъв метод да се използва? Беше посочена възможност да се насърчат предприятията да се да предприемат самостоятелно мерки, да имат саморегулиране, да предприемат мерки, но резултатите трябва да бъдат в крайна сметка надежни. Съветът и комисията настояват да се разглеждат тези въпроси още от 96-та година. Необходимо е да се засили участието на жените в управителните съвети. Резултат все още не е постигнат в държавите членки. Не се постига чрез директиви такъв резултат. Ние живеем в условията на единен пазар и ние бихме искали този пазар да бъде доразвит с различни правила и поставяне на еднакви изисквания към всички. На този единен пазар има предприятия, които постигат определени резултати в някои държави членки, докато в а, други държави нещата са доста по-различни. Имаме първите положителни резултати в Франция. Подчертавам Франция, тъй като те бяха постигнати преди този текст да придобие задължителен характер, докато се намира все още в подготвителна фаза. Но имаше застой в дъщерните дружества на френски фирми, намиращи се в други държави членки. Необходимо е да се постигне равновесие между резултатите, постигнати от фирмите в една държава членка и в останалите държави членки. На следващо място, колегата Фокс вече го каза, ние не се намираме в същото положение, що се отнася до, до а, а, правото, до администрирането на различните фирми, въпреки че имаме общ пазар. Затова има различни пътища за постигане на целите. Могат да се налагат санкции, това е в правомощията на държавите членки – зависи държавите а, членки какъв модел на управление а, са а, установили в управителните съвети, дали има изпълнителни преобладаващо функции или пък неизпълнителни функции. Директивата позволява да се извърши адаптиране на структурите според традициите на държавите членки. Ние не знаем дали санкциите се отнасят до фирмите, които няма да са постигнали квотата 40% до 2020 година или дали трябва да имаме един метод на прозрачност, на а, изваждане на преден план на таланта а, на жените. Това е нещо а, ново. Държав... А, предприятията трябва да поемат а, основната тежест, за да постигнат резултата, който се иска от тях до 2020 година но трябва да прецизираме малко нещата. Ако кажем, че целта е 40% до 2020 година, ще е трудно за предприятията, които в момента са достигнали 10% участие на жените. Има подобни случаи в Европейския съюз. Има в някои случаи 7% участие на жени в управителните съвети. Затова трябва да имаме един подход да се разчита най-вече на заслугите, на способностите на жените. Подхода трябва да се уеднакви Някои от фирмите могат да постигнат и по-добри резултати. Резул... Не точно 40%, а да речем 30% от 2020. Ние трябва обаче да насочим вниманието си да променим манталиета на хората до 2020, да има за сега не е постигната промяна чрез прилагането на саморегулиране. Искам да благодаря на докладчика, както и на всички колеги, които са ангажирани с този въпрос, за да постигнем резултат. Аз искам да се запази духа и същността на предлаганата директива. Всички въпроси, които се отнасят до равнопоставеността между мъжете и жените в различни области на пазара на труда. Не трябва да се включват всички точно тук. Имаме други възможности да представим тези теми. Нека да оставим в рамката на директивата, за да постигнем реални резултати. Дадах ви малко повече време, защото сте докладчик по предложението на парламента, но трябва малко да забързаме нещата. Госпожа Люлинг има думата. Мерси, мадам ла Благодаря, госпожа председател. Аз се чувствам малко неудобно, защото от а, началото на 70-те години работя за равнопоставеност на мъжете и жените в моята страна но винаги съм проявявала прагматизъм в това отношение. И имам сега един проблем, който е принципен и съществен, защото в рамките на а, свободната а, пазарна а, економика виждаме, че се налага избор на хората в частните предприятия и в управителните им съвети. Аз имам проблем с правното основание, що се отнася до това предложение и считам, че трябва да изчакаме становището за правното основание. Има проблем, тъй като дружественото право, тъй предложението се фокусира върху квотите в управителните съвети за директорски позиции без изпълнителни функции. Управителните съвети, съгласно дружественото право, в едно дружество в Люксем, Люксембург или във Франция е нещо по-различно, отколкото в Германия подобно дружество. Затова не можем да предлагаме един и същи текст за различни видове дружества. Това създава проблем. Освен това, считам, че на база на това, което предлага докладчика господин Шмидт, трябва да видим дали действително трябва да смесваме всичко. Можем ли? Аз съм лично на мнение, че трябва да се предприемат действия в европейските институции и сме на път да направим това. Аз съм член на бюрото на парламента и вратата ни е отворена за а, това. Доста жени са назначени на постове, генерални директори. Дори а, сме достигнали такава степен, а, че някои от мъжете се чувстват а, пренебрегнати, защото жени по-млади от а, тях а, заемат по-високи постове. в някои дирекции има две трети представителство на жените, затова не трябва да смесваме всичко. От 80 2006 година имаме директива за насърчаване на равенството. Тогава беше извършена реформа и на тази основа можем да реализираме положителни а, действия. Трябва да се разграничат нещата и да видим каква е правната основа, за да направим това, което предлага Европейската комисия. Знаем как минаха нещата в Европейската комисия. Жените в моята страна не искат да са успели, защото към тях е приложена квота. Квотите може да са положителна стъпка, националните и европейски институции трябва да дадат пример, но дали трябва да се стига твърде далече е въпросът ми. Аз предпочитам да и чакаме правното становище, преди да продължим по-нататък. И себе си съм записала, не като председател, разбира се, сред изказващите се. Явно почти всички сме съгласни, че са необходими действия. Ако погледнем доказателствата, научните изследвания от е, фирми, които са разгледани, виждаме, че таланта на жените при вземане на решение не е използван в достатъчна степен. Също така при бордове, е, където има добра, добър смес между мъже и жени, има много по-добра възвръщаемост и заобщо покритие на всички економически и финансови показатели. Един от инструментите, използван в Финландия, беше да се публикуват по вестниците такъв тип фирми, за да се види колко добре работят фирмите с смесени бордове и да се прави сравнение с фирми, където ръководството е само от мъже които не се справят толкова добре. Добре е във времена на рецесия да се фокусираме върху това. Много често всеки гледа от собствената си камбанария, от държавата си членка. Не знам дали е, това е добре, но от друга страна това ни е най-познато и най-най-ясно, когато коментираме собствената си държава членка. Но от нас тук се иска да имаме малко по-високи амбиции, да видим какво може да се направи в целия съюз. В а, моята държава членка, в финансовия сектор, имаме добри примери. И нашата комисия точно в финан... сектора на финансовите услуги трябва да се съсредоточи. 34% от менеджерите са жени, но ако отидете по-нагоре, броя на корпоративните менеджери вече и директори е 11%, доста нисък процент макар че господин Фокс го няма, мисля си, че наистина много дълго време ще мине, ако чакаме доброволно а, да се увеличи този процент. Е, Обединеното кралство иска доброволен подход. Това не значи че по някакъв начин контестираме това, което се случва в други държави, където това е направено посредством закон. Примерно, жените в италианските фирми а, е, са се удвоили а, е, през последните години. Защо? Защото в 2011 година е прият закон за това. Същото се случва и във Франция. За две години двойно се увеличи оброя на жените 25%. В началото е бил 12% през 2010. В Исландия 2010 въвежда един крайен срок, септември 2013 година, фирми над 50 служители да имат 40% жени на, в борда си и 36% вече е, е съотношението мъже-жени. Вижте, с закон нещата върват по-бързо. Сега това е избор, който не трябва да се налага на държавите членки, казвате вие. Не знам. А, дали да ги оставим да продължат по начина, по който до сега са работили. Работил, извинете, обсъждала съм това с много е, от е, фирмите, които се занимават с намиране и лансиране на нови служители. Та те казват, че сектора, който интересува нашите комисия, мъжете най-често назначават мъже. Т.е. търсят себе си в новите си служители. И когато ги питат защо искате същия вид човек, същия тип човек, защо не искате друг, с други умения, тогава да, наистина те ще се замислят за това. Но тенденцията е да се назначават себеподобни. Има нещо много интересно, което е дори малко смешно. По време на финансовата криза виждате как се освобождават хора, дори в бордовете една от жените казала, аз съм освободена, единствената жена в борда съм и всички останали мъже ме накараха да си тръгна, но не се е дала никаква причина за това, защо тя да си тръгна от борда, а не другите мъже. Така че трябва да променим и тази култура. Не знам дали това може да бъде променено всъщност с един доброволен подход. Ако пък искаме да е доброволно, много време ще отнеме. Господин Фокус го няма, но ако погледнем цифрите, миналата година в Обединеното кралство сме се върнали назад, що се отнася до представителството на жените. Първо сме тръгнали напред, и след това цифрите или процентите падат. Доброволния подход винаги прави така. Ту нагоре, ту надолу е движението. Мисля, господин Шмидт, че имате голяма задача пред себе си да намерите един подход, който да се харесва на всички. И не бива по никакъв начин да пречим на онези държави, които са предпочели законодателния път, който по-бързо дава резултати а, от а, доброволния. Онези, които са избрали доброволния, там може би е нужен един смесен подход. Трябва да могат да покажат също така, че постигат напредък бързо, което не се случва, поне в моята държава членка. а, това жената в един борд да бъде наричана нещо като перлата в короната е обидно. Дори на мен така ми викаха, когато станах евродепутат, бях единствената жена от моята партия и бях розата в китката на партията. Това е много обидно. защото искаме баланс на половете. И какво става? Става само нещо като украшение. Ако се използват такива структури, доста посредствени жени могат да стигнат напред, защото ако трябва да бъдат включени в някакъв лист или списък, те, те трябва да бъдат посредствени по определение. Е, възрастен, една възрастна колега в моята партия каза, 40 години сме имали посредствени мъже в бордовете. Хайде сега малко посредствени жени да имаме. Господин Шмидт, имате думата. Благодаря. Един посредствен мъж, може би, не знам. Мисля, че дискусията бе много полезна. Тя показва, че сме съгласни по почти всички въпроси. Разбира се, има и такива, по които не сме. Някои казаха, че всеки се вглежда в собствената си държава членка. Нищо странно няма в това. Това често се обсъжда. Е, добре ли е, е да се гледа така на европейско законодателство. Аз искам страната ми да следва най-добрия пример в Европейския съюз. Постоянно говоря за това, но това никак не е лесно. но постоянно така има една тенденция да се говори, че всичко трябва да бъде хармонизирано в Европа. Нека да помислим, нужно ли е това. Европа има различни части. ad... Обединени в многообразието е нашия лозунг. Така че и в законодателството трябва да отразим този лозунг, а не да се движим като един брюкселски булдозер – и да налагаме какво да се прави. Не мисля, че такъв трябва да бъде стилът. Това е дискусия навсякъде, не само в Обединеното кралство. И това е наша отговорност. ще кажа няколко неща. Имам едно пето изменение. То е в съображенията мисля, че всичко започва в нашите държави членки. Да, говорим за економика, но всичко започва по места. Така че в европейското законодателство това не може да го променим. И трябва да се съсредоточим върху това. Защото в крайна сметка възпитанието започва от дома и ако не променим начина по който родителите възпитават децата си, нищо няма да се промени след това. И накрая, имаме ли нужда от задължителни цели? трябва в крайна сметка да уважаваме и дружествата. Разбира се, че е нужно законодателство в много сфери, но мисля, че това, което каза госпожа Люлинг, е важно и трябва да се вслушаме в него. Това беше на второ място. Сега за приложното поле и институциите на Съюза. Да, можете да кажете, че това може да е част от друго законодателство, но аз а, мисля, че и тук трябва да се запише. Ние не искаме двойни стандарти. Да кажем, направете това, а ние няма да следваме тези принципи. Ще се опитам да постигна компромисно предложение, но да ви кажа, никак няма да е лесно. Но пък майка ми казваше, живота не е лесен и не, не би трябвало да бъде лесен. Искате ли накратко нещо да кажете? Защото господин Майщат е след това. Ако искате съвсем накратичко да се изкажете. Ja, det kanske, kanske inte så lätt att hålla sig kort i den här frågan då, va? men Трудно е човек да се изказва кратко по този въпрос, но ще се постарая така или иначе. Аз съм убеден, че квотите в управителните съвети са нещо положително и това е една добра отправна точка. Естествено, трябва да бъде абсолютно изчистено като позиция. Нужно е да има повече прозрачност в процедурите, особено по наемането на служители. Трябва да има достъп до информация. В противен случай системата няма да проработи. Има и друг въпрос. А именно обхващането на дружествата, които не, са, не се търгуват на фондовата борса. Може би не можем да правим поголовни преценки на базата на един доклад, но има и други доклади. Например, доклада, в който ясно се посочва, че има пряка зависимост между квотите и постигнатите резултати. С други думи, убеден съм, че този вид смесени управителни съвети вземат по-правилни решения. В миналото бях против квотите, обаче сега виждам, че самодисциплината не върши работа и промених становището си. Смятам, че са нужни квоти, за да постигнем напредък. И смесения състав на съветите е в състояние да вземе по-добри решения, както вече казах. Това, разбира се, се отразява и на сигурността на заетите и повишава качеството но нямам повече време. Благодаря. Няма да губим повече време и няма да слушаме повече оратори. Крайният срок е 6 май и на 18 юни ще гласуваме в комисия. И така сега представим нашия специален гост. Това е господин Филип Майштад, който от комисиаря Барне беше назначен за специален съветник за подобряване, повишаване на а, ролята на институциите в областта на финансовото отчитане. Сега ще да, предам думата на господин Столжан, който ще води на заседанието от тук на сетне. Okay. Uh, I start directly by... Направо ще дам думата на господин Майштад. Много добре го познавате, този наш специален гост. А онези, които не го познават, само ще припомня, че той беше президент на Европейската инвестиционна банка и от много дълго време е работил за бългийското правителство като министър на економиката, освен това е бил и вице-премьер. И много се радвам, че сега се явява в качеството на специален съветник по един много деликатен въпрос, по който тук в парламента имаме и доклад. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да ви благодаря, че ми давате възможност да участвам в това ваше заседание и да ви изслушам. Както знаете, бях помолен от комисаря Барние да направя преглед на действащата система за а, приемане на международните счетоводни стандарти в Европейския съюз с оглед на това да подобрим приноса на Европейския съюз по застъпничеството за повишаване качеството на международните счетоводни стандарти. В същото време бях помолен да направя една оценка на сегашния начин на управление на европейските органи, които консултират комисията. Какво имам предвид? Имам предвид комисията за счетоводството, и а, това е Европейската консултативна група за финансовата отчетност. Така че а, моите правомощия проистичат от препоръките а, на а, съвета ЕКОФИН от миналия ноември. Съветът Екофин всъщност потвърди ангажираността на Европейския съюз по отношение на международните счетоводни стандарти, но в същото време посочи, че е необходимо а, да се а, подсили гласа на Европейския съюз по отношение на по-високите качествени стандарти. И в този смисъл а, съветът призова за повишаване ролята на а, този, тази комисия за о, уредба на а, отчетността и също така бе повдигнат въпроса, свързан с, с политическата легитимност и отчетността на а, самата тази а, консултативна група. Работата ни започна миналата година, след това бе преустановена, тъй като различните заинтересовани страни не можаха да постигнат компромис. Целите на моята мисия в това отношение с извършването на оценка за сътрудничеството между консултативната група и другите заинтересовани страни и също така да се определят различните становища на онези, които определят националните стандарти и отразяването на това в целия процес на залагане на стандарти. Редица въпроси възникнаха като, например, заявяването на нови стандарти – от Международния съвет за счетоводни стандарти, процеса на одобряването на тези стандарти в Европейския съюз и евентуално последици при прилагането им. Всички тези въпроси е, ще е, се насочат към следното. Дали се гарантира обществения интерес, когато биват формулирани общи технически решения – по отношение на проектостандартите. Или да се гарантира обща позиция на Европейския съюз, която да отразява всички относими мнения, изразявани от заинтересовани страни в Европа. Да какъв е, на какъв етап би трябвало в този е, смисъл да е, се свързваме и да обменяме мнение с е, Международния съвет по стандартите? Дали трябва да предвидим по-голяма гъвкавост? Знаете, че в сегашната система Европейския съюз може да гласува с да или не само или почти във всички случаи отговорът е да. Така че можем ли да допуснем частично приемане на някакъв стандарт? Ако трябва да бъдем по-точни, можем ли да приемем един стандарт, но да го видоизменим? Нещо, което в сега действащата система е недопустимо, но такова едно решение би могло да направи приемането на стандартите много по-лесно и да облегчи процеса на приемане на международни счетоводни стандарти в Европейския съюз. Разбира се, тук има и друга страна на монетата, защото се пораждат рискове от обричане на провал на целите за единен набор от международни счетоводни стандарти и това може пък да доведе до налагането на някакви регионални правилници за прилагане. Ето това са въпросите, които трябва да вземем предвид. Има и други теми, а именно сложността и продължителността на процедурите по приемане на стандартите. Ето тези въпроси също трябва да бъдат обсъдени, за да можем да открием как да подобрим процедурата. Така че това беше едно описание на възложената ми а, е, мисия. Нямам никакви предварително формирани мнения, решения и предполагам, че именно по тази причина комисарят Бърние а, е, предложи аз да се заема с тази длъжност, тъй като подхожда много открито към а, е, въпросите. С интерес ще изслушам вашите а, забележки и разбира се а, ще а, видите и моят доклад към комисията. Благодаря много. Преди да дам думата на докладчиците в Сянка, позволете само да ви припомня, че в Европейския парламент ние разполагаме с едно предложение на комисията за програма за съфинансиране на три неправителствени организации – Едната от тези организации е шапката, под която са двата органа, натоварени с разработването на международните щетоводни стандарти и тълкуването им – има и една друга организация, която ние наричаме специални съветници към Европейската комисия по процедурите за приемане на стандартите. И третата организация е надзорен орган, който следи за съблюдаването на обществения интерес. Надзорен орган. Мащабите на тази програма са за 58 милиона евро до 2014 година и още веднъж искам да ви припомня, че обсъжданията за международните счетоводни стандарти се водят и в средствата за информация и едва... само вчера на френски прочетох една статия в Люмонт, в която става дума за споровете по темата за липсата на промени в международните счетоводни стандарти. Въпреки, че имаме криза, която ни е доказва, че нещо трябва да бъде предприето. И сега давам думата на докладчиците в Сянка. Господин Саид има думата. Kama. Ja, mijn voornaam is makkelijker dan mijn achternaam uiteraard. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, благодаря. Моето име е малко по-лесно от тези на някои други. Искам да благодаря на господин Мейстат за неговото присъствие тук. Въпросът е да се види дали трябва да продължим да финансираме тези три органа, защото считаме за важно да имаме международни счетоводни стандарти и Европейския съюз трябва да остави своя отпечатък при създаването им. Но има някои проблеми, които съществуват, свързани с координацията, с вътрешната координация в Европейския съюз как да се организира вътрешно Европейския съюз, за да може да говори с един глас пред тези институции. Вие сте се запознали с заключенията на ЕКОФИН от края на миналата година и там се подчертава, че има липса на легитимност. ние трябва да използваме сегашната възможност да поискаме реформи в тези три организации. Не знае дали бихте могли да ни предоставите допълнителна информация. на каква основа е направена констатацията, че липсва легитимност? Можете ли да дадете някакви примери? Има ли случаи, в които са вземани решения, които не са били в интерес на Европа и които създават проблеми на Европа? На следващо място говорим за международни стандарти. Тези стандарти трябва да се използват на котираните на борсата а, дружества, но в Япония нямат задължението да прилагат тези стандарти. Тези стандарти в обозримо бъдеще трябва да се прилагат за всички в световен мащаб. Някои от е, държавите, които не спазват е, е, стандартите, имат обаче силно влияние в органите, които ги определят. Разбира се, не можем да включим всичко на това на едно място, но бих искал да чуя вашето мнение, как можем да имаме по-силно влияние върху създаването на стандартите и защо има държави, които имат силно влияние върху създаването на стандартите, но самите те не ги спазват. Председателят. Сега давам думата на господин Клинц. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на господин Мейстат. Радвам се, че сте тук в новото ви качество и то толкова скоро след поемането на поста. Амбициите и реалностите се обединяват в тази област, за която говорим днес, именно четоводните стандарти – Генералният е, директор в комисията и аз имахме спор по счетоводните стандарти. Генералната дирекция казваше, че става дума за месеци, в рамките на които ще бъдат прияти световни счетоводни стандарти. Но знаем, че след 11 години нищо не се е променило, дори има още по-голямо разминаване. ISB е, игра доста неблаговидна роля. Не можем да оставаме с впечатлението, че Европейският парламент не се приема на сериозно. Но разбира се, трябва да изчакаме да видим какво ще се случи. Ако искаме да действа добре вътрешния пазар, трябва да имаме хармонизирани стандарти. Има различни групи, които работят по стандартите ISB, ИФРАК, но не всичките работят в една и съща посока. ИФРИК трябва да бъде орган на експертно ниво, който да оказва подкрепа и да посочва дали новите стандарти съответстват на дружественото право в държавите членки. Междувременно ИФРАК изглежда, че не е експертния консултативен орган, който се очакваше да бъде, а членовете на ARC често са мотивирани от национални интереси. Всичко е още по-объркващо, отколкото беше преди години. От 2002 имаме международни стандарти за финансова отчетност, но ние се нуждаем от международни, а не само от европейски стандарти за финансова отчетност. И ние искаме европейските стандарти за финансова отчетност да заместват международните стандарти за финансова отчетност. Преди 8-9 години доминиращо влияние имаха САЩ, сега съм малко по-назаден план, но на централни позиции е, излязоха някои азиатски е, групи и бихме искали ние също да бъдем добре представени. Ние допринасяме е, финансово чрез е, Европейската комисия. Ето защо се нуждаем от е, цялостна промяна в структурата която съществува към а, а, момента, тъй като сегашната е твърде отежнена и е много трудно всички да работят в една и съща посока. За подобряване на ефекту... Е, ефективността ние се нуждаем от цялостно преразглеждане на структурата. Ако вие, господин Мейстат, успеете да постигнете това, ще бъда първият, който ще ви подкрепи. Вие не сте обременен от предишните ви постове, така че сте в отлична позиция да доведете до някаква промяна. Ние не знаем какви суми ще бъдат заделени за целта все още в многогодишната финансова рамка. И не считам, че трябва да правим економии там, където не би било уместно. Зная, че живеем в период на строги финансови ограничения, на затягане на коланите, но все пак трябва да заделяме средства за важните неща, без да отслабваме финансовата ни позиция. Господин Мейстат, ако вие можете да преобърнете някои неща, ако можете да поставите под въпрос някои от приятите истини, това би било нещо много добро. Благодаря, господин Клинц. Давам думата сега на господин Гиголд. Благодаря. Аз също искам да благодаря на господин Мейстат за това, което прави. Поздравявам ви за това, че сте председател на Комисията по устойчивостта в Белгия. Ние се сме доволни от това, което вие направихте в Европейската инвестиционна банка. Сега вие може да работите по въпросите на устойчивостта не само в Белгия, но да направите така, че и международните счетоводни стандарти да бъдат устойчиви. На една от конференциите вие казахте нещо в този смисъл. говорихте за справедливата стойност, дали това допринася за устойчивостта. Вие казахте кои са областите, спрямо които може да се прилага този принцип и спрямо кои не. Съгласен съм в голяма степен с това, което казаха колегите преди мен. Ние гледаме сега към следващият 7 годишен период и а, къде да бъдат изразходвани средствата, ние ще изразходваме средства и за тази цел, но има още много отворени въпроси. Сега имаме отличната а, възможност, благодарение на това, че вие работите в тази а, област, а ние държим парите, така че може би ще можем да работим съвместно. И ако излезете с добри идеи, можем да ги подкрепим финансово. Големият въпрос е дали всички заинтересовани страни са равнопоставени в системата, дали всичките участват съразмерно на степента, в която са засегнати от системата. Би било много лесно много националните компании да бъдат чути но малките и средни предприятия се обременяват все повече от различни правила. Ако някой е засегнат от въведените норми, той трябва да има възможност да участва в формирането им. Факт е, че институциите непрекъснато се опитват да увеличат а, своите правомощия. Това се наблюдава непрекъснато. Но дали е в а, интерес на всички? И въпросът е какво се случва с средствата, които заделяме. Дали ще получим влияние съразмерно на средствата, които предоставяме, или не. Дали ще можем да имаме система, която се базира на система, в която вярваме. Демокрацията, а именно идеята, че обществените блага се създават в условия на демократична отчетност, И аз се питам дали вие ще основете на доклада си на европейските ценности и дали тези ценности ще бъдат отчетени в структурата, за която говори Клинц. Всеки, който представлява Китай, няма да е демократично избран, но ако имаме европейци в тези органи, би било непонятно за тях да има някаква форма на демократична легитимност. Затова, ако искаме да имаме международни а, органи за определене на стандартите, разбирам, че може би няма да е толкова демократичен този орган, колкото бихме искали. Има някои неща, които няма да бъдат прияти, но аз се питам защо там да не бъдат избирани европейски членове. Беше поставен въпрос и за някои примери за трудности. Искам да дам един такъв пример, с което ще приключа. След последният обмен на мнение с председателя на ЕФРАК, ние проведохме среща ние говорихме за оценката на въздействието, за докладите за отделните страни. На страница 28 и 29 се подчертава, че Ефрак е бил против позицията, която е била подкрепена от различни политически групи в Европейския парламент. И ние поискахме от Ефрак да ни кажат тъй като бяхме чули по други канали, че върви вътрешна консултация. Ние казахме, че искаме да разберем кои фирми са определили точно какво, какво са казали по време на консултациите, но ЕФРАК не бяха готови да предоставя тази информация. Въпреки средствата, които осигуряваме в ЕФРАК, те не са готови да отговарят на въпросите на Европейския парламент. Това ми се струва малко странно. ЕФРАК, за съжаление, стандартите, които предлага, са по-занижени, докато ИФРИК изисква публикуване на стандартите. Един европейски орган не трябва да отказва на Европейския парламент достъп до информация. Господин Мейстат, ние сме ентусиазирани за вас. Зная, че вие а, сте човек, който държи на реформите и се надявам, че ще дадете нужното място в тази система на европейските ценности. Давам думата на господин Камал. Благодаря. Благодаря и на мистер Майстат. Ясно е, че се радваме, имайки предвид опита ви, че сте назначен на тази длъжност. Темата е важна. Политиците обичат хиперболите, но когато погледнем полките от кризата, които сме извлекли, трябва да кажем, че счетоводните стандарти трябва да бъдат взети предвид е, и проблемите там трябва да бъдат решени, за да можем да избегнем бъдещи проблеми от е, типа на тази криза. Банките станаха определено големи, за да фалират и 5 години след Northern Rock и 4 след Lehman Brothers продължаваме да спасяваме, да спасяваме банките с парите на дънакоплатците. След това носенето на пряка отговорност и накрая четоводните стандарти. Инвеститори се обърнаха към мен и казаха, че Четоводните стандарти също са изиграли своя роля в тази криза. Те смятат, че сме се отдалечили от истинен и справедлив към ситуация, в която банките са можели предварително да включат в книгите си а, своите печалби, но не и да не правят достатъчно а, предвиждания за загубите, които а, могат да имат. И ако тези счетоводни стандарти бяха по-конкретни и по-точни, то тогава те а, са щели да могат да го направят. Това трябва да бъде разгледано. След това, международните стандарти и промените. Знаем, че Австралия и Хонг-Конг имат допълнителни разпоредби към международните стандарти, защото не ги харесват. Знаем, че Френската агенция също изразила своето безпокойство по стандартите ирландския регулатор е, започна разследване за ролята на стандартите е, в проблемите около банковия сектор в страната. Искам да цитирам сега бившия председател на ЕФРАК, Стик Енвелсън. Става дума за едно интервю от 2011 година. Смятам, че е много интересно това, което той казва. Не мисля, че Дейвид Туиди, бившия председател на ИСБ и членовете на борда, не разбират колко ги подкрепям в Европа. Е, ние се борихме в Европа, за да не трябва те да го правят. И накрая винаги препоръчвахме одобряване на техните решения. Понякога това бе трудно. Трябваше да насърчавам видимостта на ЕФРАГ. Но понякога това е трудно, но успяхме. Понякога комисията ме критикува за това, че подкрепям прекалено международните стандарти. Но в интервюто той описва ЕФРАК като четвъртата организация, която залага счетоводни стандарти след другите известни три. Извинете, но аз мисля, че 2001 година е създадена тази организация, за да направи така, че преди да се приемат от комисията, стандартите да отговарят на европейското дружествено право. ЕФРАГ явно иска да оказва въздействие между, върху стандартите, което според мен е, говори за противното. По време на вашите разследвания искам да разберете какво искаме да прави ЕФРАГ – и как ще направим така, че международните стандарти да не противоречат на европейското дружествено право. Нещо друго. Какво се случва в последните 50 години с счетоводството? Ако погледнем американския счетоводен модел, въведен 30-те години, той е свързан с предоставяне на информация на капиталовите пазари за търговията на акции. Американският агенция, която се занимава за стандарти, има хиляди страници правила, които трябва да бъдат спазвани от счетоводителите и аудиторите. Нашият модел в Европа се развива няколко века. чисто и просто предоставя информация на капиталовите пазари. В директивата сега се казва, че има различни цели за сметките и съответно не предоставя само информация на инвестиционните пазари трябва да насърчава корпоративното управление. В този смисъл, посредством тези е, счетоводни е, документи, е, може да се стигне до по-добро управление. Мисля, че международните стандарти не могат да постигнат тази цел, защото те са хиляди страници и колкото повече правила има, толкова по-лесно ги заобикаляме. Мисля, че трябва да имаме истински дебат. Искаме американски модел на счетоводяване или европейски. Възможно ли е, искаме ли да слеем съвсем различни системи за ощетоводяване, които целят различни неща. Ангажимента на Г-20 е да се укрепи международната финансова система. И аз не мисля, че а, сближаването за цел, с цел сближаване единствено и само ще доведе до избягване на бъдещи кризи. Трябва да погледнем каква е ролята на международните стандарти в тази криза и да кажем какви са отговорностите на ЕФРАК и те да спазват съответния си мандат. Благодаря, господин Кемал. Закъсняваме. Затова ще помоля колегите, които ще вземат думата сега, да бъдат максимално кратки. Госпожа Тайсен е първа. Благодаря, господин председателю. Господин Майштадт, Отлична е идеята да изберат вас за тази длъжност. Желая ви успех в новата ви длъжност. Аз наистина много ви вярвам. Надявам се да подходите с отворен дух. Имате голям опит зад гърба си. Вие не следвате корпоративизма, така че мисля, че всичко е в добри ръце. Сега, не си спомням преди колко години, преди 9, преди 10 години бяха въведени такива нор, нормативни а, документи а, в а, Европа. Аз бях докладчик в съответната комисия. Е, зададахме въпроси по системата и тези въпроси още не са получили своя отговор. Като че ли с милиметър не сме се придвижили дори напред. Първият е, въпрос беше, има ли някакви предимства да има международна система? Добре, разбира се, за прозрачността ще кажете. Добре ли е за нашите предприятия, които биха искали да участват на глобалния пазар? Да, така е. Но, имайки преди фактът, е, че искаме да приемем в европейското право една счетоводна система, която е разработена някъде другаде, то тогава трябва да приемем или всичко, или нищо. Поне до сега такъв беше а, а, принципът. Тоест, взимаме нещо външно в собствената си правна система и след това при, вземаме в системата си нещо, което е изработено от други и най-вече е изработено в частния сектор някъде другаде. Това са два много важни въпроса, по които се надявам да можете да ми дадете повече информация, за да видим дали може да продължаваме така или не. На второ място, преди да направим първите стъпки към тази система за международните стандарти, се говореше за едни правила за оценка. Имаше една система Fair Value или истинска правдива стойност да видим дали да променим правилата за банките се питахме. И колегата ни каза, пък и ние го видяхме, че всичките тези правила за международните стандарти изиграха своя роля в кризата и трябва да проучим каква е била тяхната роля. Системата за оценка част ли е от нашата корпоративна култура и економическа култура? Ако трябва в културата на Европа да говорим за загуби и за печалби, какво ще доведе това? Ще имаме ли повече проблеми? Фирмите ще имат а, а, повече трудности поради това, защото много често дружества, които не се намират в сложно финансово положение, се оказват а, в такова поради тези изисквания. Има няколко а, въпроса ние сме наблюдатели. Нашите представители защитават ли нашите европейски интереси е, като наблюдатели или чисто и просто ни продават американски си, е, модели? Разбира се, преувеличавам, но е хубаво ясно да се каже всичко и да е, стане ясно кой носи отговорността. И накрая, тези международни стандарти не трябва да бъдат а, прилагани към МСП и към онези дружества, които не се търгуват на борсата. Не се знае обаче в бъдеще какво ще се случи. Може да бъдат задължени да го направят. Според мен в органите на най-високо ниво трябва да има представители на МСП, за да могат да се разработят а, такива норми, които да могат да бъдат използвани от всичките тези малки и средни предприятия и отново а, успех в бъдещата ви работа. Господин Преседо има думата. Три минути ще ви помоля само. Благодаря, господин Майштат, за това, че сте тук сред нас. Няколко бележки, принципи, управление и сфера на дейност. По принципите, мисля, че е, имаме съгласие, има, искаме висококачествени стандарти, максимално прозрачни стандарти – е, за това има консенсус. Що се отнася до дейността? Не става дума само за вътрешна координация. Има друг важен аспект, или поне аспект, който аз мятам за важен, а то е да направим така, че безпокойствата, тревогите на Европейския съюз се включват е, в дневния ред на всички счетоводни организации на всички нива когато, например, имаме отделни стандарти за ощетоводяване във всяка държава членка, виждаме, че това не е задължително отговаря на интересите ни, когато се вземаха съответните решения за международните стандарти. Нашите европейски стандарти трябва да излязат на европейската сцена и затова са важни и двустранните отношения. Сега Водим преговори с САЩ за двустранно споразумение и смятам, че един от елементите на този договор трябва да включва счетоводните норми и правила, които договарят на нашите цели. Сега за управлението. Мисля, че трябва да бъдем много строги по отношение на конфликта на интереси в счетоводството. Има някои дружества, които печелят от това, че има прекалено много правила. Трябва да бъдем наистина стриктни и строги, за да няма конфликт на интереси. Крайна сметка, не трябва да имаме правила, които чисто и просто се надграждат една на друга и нямат никакво въздействие върху пазара. Още един аспект на управлението е следният. Това не е само бюрократично начинание, това е политическо начинание и трябва да имаме тясно сътрудничество с Европейския парламент, с отчитане и докладване, за да може Европейския парламент да участва във всички решения, които се вземат. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Берес. Е, Благодаря, господин председател, господин Мейстат. Е, вие имате невъзможна мисия, но вие знаете това. Сигурно за това сте се заели с нея. За нашия парламент въпроса за счетоводните стандарти е свързан с глобализацията и това не е нова тема за нас. Но сега достигаме до зрялост и считам, че вашата мисия днес отговаря именно на този момент на постигане на зрялост. Някои от посланията, които искахме да отправим в европейския и световния дебат, трудно намериха резонанс. И едно от добрите страни на тази криза е, че изведе на преден план на безпокойствата, които сме споделяли отдавна. Колегата Камал каза някои неща Някои от а, тези неща принадлежат на миналото. Европа трябва да постигне суверенитет в а, тази област, тъй като ние бяхме наивни, както често се случва. И днес не можем обективно да оценим щетите нанесени от тази наивност. Ние приемахме данните на а, американците относно нормите, които ние прилагаме, а те не. Тази наивност ни накара да прилагаме счетоводни стандарти, които се прилагат единствено от нас, въпреки че а, има споразумения за еквивалентност и прочие, но ние не сме сравнявали дали това действително е така. И така, това са стандарти, а, които засягат а, економиката ни. Ние стигнахме до критичния момент – в който трябва да отговорим на някои въпроси. Не става дума за економическа война, а за прилагане на гарантиране на суверенитета в счетоводната област на Европа, до толкова, доколкото не се прилагат международните стандарти. Въпросът за справедливата стойност е част от всички дискусии – и съвета по международни счетоводни стандарти също я обсъди. Беше предложено понятието справедлива стойност, която, което обхваща неща, които не са винаги добре разбираеми, но те са свързани с а, пазара. Ефрак беше начина Европейският съюз да се да изрази мнението си по един структуриран начин, но на практика Тази група се превърна в посланици на съвета по международни счетоводни стандарти на европейска почва. Още две неща относно аспектите публично-частно. Въпросът е в каква среда трябва да действа АСБ. Считаше се, че АСБ трябва поне да се надзирава от, от МВФ, но този въпрос между тези, които създават стандартите, които са частни субекти, Този въпрос поставя някои проблеми за нас. Структурите, които създадохме, между Сартуиди и комисария Макриви трябва да бъдат преразгледани, тъй като те не постигнаха целите си. Желая ви успех, но Европейския съюз не трябва да продължава да финансира структури, които вредят на економическите, политически е, и правни интереси на Съюза. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Мейстат за заключително слово. И, и... Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха. Това беше много полезно. От самото начало искам да кажа, че споделям становището на мнозина от вас относно важността на счетоводните стандарти. Господин Клинц каза, че ние сме забелязали колко важни са те по време на финансовата криза. С особена острота госпожа Тайсън също подчерта, че е ясно, че правилата, свързани с справедливата стойност или маркет-то-маркет, маркет то маркет не са причина за финансовата криза, но а, доведоха до ускоряването им. Затова трябва да сме обективни. Казвайки това, искам да прецизирам, че моята мисия не се отнася до а, съдържанието на счетоводните стандарти. Комисията поиска от мен да видя как става управлението, какви са процедурите, какви са структурите, които са на лице, но аз не мога да се произнасям а, а, по същество, по стандартите. Въпреки това бих мога да кажа, че съм уверен, че, че се радвам, че комисаря Барние ми гласува това доверие, както го правеше и докато бях в ЕИП, що се отнася до прилагането на стандартите. Личното ми мнение е, че не трябва да се произнасям по съдържанието на стандартите. Моята мисия не е свързана също и с Международния съвет, съвета по международни счетоводни стандарти. Управлението на съвета по международни счетоводни стандарти не е в моите правомощия. Мисията ми е възложена от комисаря Бърние и се отнася до управлението на европейските субекти ЕФРАК и комисията по управление на счетоводните норми. И да се види какво влияние може да упражнява Европейския съюз в рамките на ИАСБ. Отбелязвам на този етап, че относно Ефрах ще направя някои предложения, като отчета това, което казахте вие. Сегашното положение не е удовлетворително и непрекъснато трябва да се изяснява мандата на Ефрака, неговия състав интересите на малките и средни предприятия да бъдат достатъчно отчетени. Трябва да се поиска също от ЕФРАК да, да направи а, оценка на въздействието. Така че акцента е върху ЕФРАК. На този етап аз не изключвам да отида и по-далеч в препоръките, както каза господин Клинц. Аз съм отворен за разглеждане на различни въпроси, ако считам, че това е в интерес на Европейския съюз. Бих искал да кажа на госпожа Тайсън, че първата ми реакция, която поех този пост, беше да видя в каква степен Европейския съюз е делегирал създаването на стандарти на частни а, субекти. Както казахте самата, нещата опират това всичко или нищо. След като сме работили а, месеци на, наред по един стандарт, е трудно да се каже не и затова се приема а, това, което се предлага от ИАСП. Защото се считаше, че ще се създаде една единна световна счетоводна система. Въпреки години на положени усилия, все още е отворен въпроса в каква степен трябва да има делегиране на създаване на стандартите, дали не трябва ако считаме, че конкретните интереси на Европейския съюз не са отчетени, дали да не си запазим в такива случаи възможността съгласно процедурите, които трябва да се прецизират е, при спазване на определени е, критерии, дали да ни можем да изменим стандартите, създадени от е, ИАСП. Това е действително въпрос, по който имам намерение да работя и да се консултирам с различни заинтересовани страни. Има и други препоръки. Господин Гигол отказа нещо за отчитане на демократичните ценности, включването им в цялата архитектура. Определено ще имам това предвид. Господин Преседо също посочи нещо важно, че трябва да сме много внимателни, що се отнася до конфликта на интереси. Това бяха първите ми реакции, господин председател. Моята мисия не се отнася до същността на стандартите, не се отнася до управлението на ИАСБ, а се отнася до връзките между Европейския съюз и ИАСБ и по какъв начин Европейския съвет ще се организира, за да има повече влияние в рамките на ИАСБ. Благодаря, господин Мейстат. Ние ви каним всеки път, когато обсъждаме темата, да се присъединявате към нас би било чудесно. Искам само да ви припомня, че раз... първата размяна на мнение, представенето на проекта е предвидено за 7 май. 24 май е крайния срок за изменения. И сега ще помоля следващия председателство, ще заеме поста си.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 благодаря на Теодор, че застана на амбразурата, докато ме нямаше. И сега ще минем към шеста точка от дневния ред, а това е доклада на Вернер Ланген за за страхователното посредничество и директивата в това отношение. Тоест обсъждаме измененията и първо давам думата на Вернер. Благодаря, госпожо председател. Имаме 675 изменения по това предложение за директива. Освен това становище ще се приема и в ИМКО. Ще ви кажа какъв е графика и ще се спра на някои въпроси по същество. Искаме да започнем преговорите за компромисните изменения много бързо, за да имаме голямо мнозинство в Комисията по паричните въпроси. Около една четвърт от внесените изменения са мои 117 е от Оле Шмидт от името на групата АЛДЕ. Някои от тях мога да подкрепя. 88 изменения има от зелените на Свен Гиголд. Те целят да разрешат въпроса с делегираните актове. 33 изменения има от е, господин Преседо. съсредоточени върху обнародването. 26 от, е, от групата на социалистите, Булман. Потребителска информация и изисквания за публикуване на информация. Обхващат тези изменения. Обеден съм, че Независимо от различията ни, парламентът ще се умее да приеме едни разумни компромиси. Разговарял съм с докладчиците в Сянка. Ще проведем заседание на 7 май. Ще имаме възможност да преценим как да продължим нататък с преговорите. Има изменения внесени и от други колеги. И към момента на 27 май е предвидено да гласуваме. Можем да се съобразим с графика, ако постигнем разумни компромиси. Гласуване в пленарна зала. То ще е възможно едва през второто полугодие. Има известно изоставане с графиците за работа в комисиите. Ирландското председателство не е заложило тази тема като приоритетна. Налага се да изясним и някои въпроси, е, свързани е, с е, комисията ИМКО и техните правомощия на 6 март те решиха, че економическата комисия е водеща по всички аспекти на предложението за директива, обаче а, комисиите Либе и за вътрешния пазар следва да излязат със становище. Имко са преди нас, нищо лошо няма в това. Госпожа Стайлър е, отговаря по въпроса за, в комисията ИМКО и тя ще присъства на нашите заседания, така че ИМКО ще участва в преговорите. Сега преминавам към разискванията по същество. Това сме го правили многократно. Ще се спра само на приложното поле и дерогациите. Според предложението на комисията, приложното поле на тази директива би следвало да обхване посредниците, и други заинтересовани лица. А дерогациите са с ограничен обхват. Като, например, пътническите бюра и фирмите за отдаване на автомобили под найем в размер до 600 евро. Въпросът е как да се изчисли точно този размер. Примерно, ако а, ще пътувате на почивка, 40-50 евро на ден, а, как се изчислява това? или ако ще отсъствате цяла година. Възниква и въпроса за това как се изчислява отговорността. Възниква и въпроса за третите страни, така че не съм убеден дали е уместно да се разширява приложното поле. Не смятам, че трябва да бъде направено и комисията се налага, според мен, да помисли повече по въпроса и с оглед на платежоспособността. от времето, по което изготвих доклада, се занимах повече с въпроса за наймането на коли в Испания и Франция. Според мен публикуването на условията по този вид договори е изключително важно. застрахованите лица се нуждаят от повече информация. Поне моя опит сочи това. И сега минавам към определеният за застрахователните посредници. Имаме 60 изменения. Мисля, че можем да постигнем съгласие. за това да бъдат включени уебсайтовете за съпоставяне на предложения. Всъщност това беше един от най-спорните въпроси. В седма линея на втора точка би трябвало да се спрем допълнително на темата, аз предлагам една собствена формулировка тук. Професионалните изисквания е следващата тема. Европейската комисия би искала застрахователните посредници да могат да докажат своята квалификация и подготовка – и се предвиждат делегирани правомощия. Доста бурни дебати има в сектори. Дали нещо трябва да бъде направено на централно равнище, дали нещо трябва да бъде направено от органа за, за страховки и професионални пенсии. Струва си да се помисли. Самият е, сектор има предложение за минимални стандарти 200 часа, което излиза една седмица годишно обучение. Имаме около 40 изменения тук. На следващо място изискванията за регистрация за съхвателните посредници трябва да са регистрирани в компетентния орган. В Германия такъв орган се явява промишлената палата. Има цяла поредица от изисквания, които са свързани с регистрацията. И разбира се, има и изключения от тези изисквания. Държавите членки биха могли да въведат собствена практика за застрахователните посредници. Едва ли с това ще има проблеми, тъй като измененията са малко на брой. В бъдеще Желанията на клиентите също ще трябва да бъдат взети предвид от застрахователните посредници. Ще трябва да бъдат предоставени обяснения за това дали а, те работят за себе си или за интересите на клиента. това са свързани въпроси за състоятелността. След това има а, редица спорни въпроси, свързани с а, заплащането и публикуването на информация. Има голям разнобой. Според действащите правила няма подобни изисквания. няма изисквания клиента да е наясно с това каква комисионна получава а, посредника. За според новото предложение има изисквания за живото застраховането, а извън тази област има изискване за публикуване на данните за комисиона при поискване, т.е. клиента има право да поиска такава информация. Държавите членки могат да въведат по-строги правила, каквито има в Нидерландия и Швеция, например. Но смятам, че не бива това да се урежда с делегиран акт, а трябва да бъде въведено с разпоредба в самата директива. Аз се отнасям доста критично към всички тези аспекти на предложението. Мненията на много други колеги са отразени в измененията. И в крайна сметка трябва да положим усилия желанието за по-голяма прозрачност да не изкриви конкуренцията. Забраната на комисионите би навредило на МСП много повече, отколкото на големите корпорации. Освен това, различните застрахователни посредници а, начисляват своята комисиона по различен начин и заплащането си и те са несъв съпоставими. И ако обърнем прекомерно внимание на това, а, именно а, качеството на тази политика ще пострада, защото прекомерно внимание ще бъде обърнато на комисиона. Истината е, че ако имате 30 годишна страхователна полица, тя не се определя от това дали комисиона е 1000 или 20 000 евро, съответно на посредника. И защита на данните. Те са относими по темата, но има колеги от Комисията по парични въпроси, които желаят да има максимална прозрачност. Ето това е един от спорните въпроси, който ще бъде обсъждан по време на преговорите. Предложението на групата АОДЕ изменение 461 може би дава основа за компромис. Член 18 е свързан с това стандартизирани информация за стандартизирани продукти, проспекти, предоставящи такава информация. Ето, именно на това трябва да обърнем внимание. Когато имаме застрахователни полици за злополука, има такъв еквивалент в Германия и издадена брошура, където условията са с такъв дребен шрифт, че дори някой с орлов поглед няма да може да ги прочете. Така че това е неуместно, когато се предоставя информация на потребителя. Има и в някои от държавите брошури за стандартните застрахователни продукти, но е нужно да направим едно разграничение между информация за продукта, в зависимост от това дали продукта е застрахователна полица или инвестиция. И би било уместно отговорността да не се привързва към а, посредника, а към продукта. С други думи, застрахователното дружество трябва да носи отговорност за информацията, която предоставя за продукта. Глава 7. Застрахователни инвестиции. Тук трябва да направим това разграничение между застрахователните продукти и инвестиционните продукти, тъй като тези инвестиции са различни от обичайните инвестиции, тъй като не могат да бъдат свободно търгуеми. Конфликта на интереси също трябва да бъде избягван според приложимите правила. На следващо място става дума за независимите консултации по застрахователните продукти. Трябва да имаме увереността, че застрахователните продукти на пазара са достатъчно разнообразни, но как да определим това? Всъщност въпросът е дали клиента очаква да бъдат обявени сумите, които се плащат на посредника. Въпросът е принципен. Има милиони застрахователни посредници. Сектор е много разнообразен и не зная дали независими консултанти – биха могли да диктуват на другите какво да правят. Нужно е да намерим някакъв компромис между независимите консултанти и онези, които обслужват интересите на определена компания, но не бива да се налага нещо като задължително изискване. Има някои изменения, които целят пълна забрана на комисиона. Аз съм против това при инвестиционните и застрахователните продукти. Могат да бъдат търсени компромиси. Що се отнася до обнародването на информация за плащанията. Ако бъде наложена някаква забрана, може да се окаже, че клиента няма защита. Мога да дам пример политики за защита при кредитираните 501, 549 изменение мога да спомена. Също имаме и трансгранична дейност на застрахователните посредници според протокола от Люксембург. Застрахователни посредници, които работят през граница, трябва да се отчитат пред националния регулаторен орган. Критериите са разнородни в държавите членки могат да са несъвместими. Дори що се отнася до професионалните е, изисквания, изискванията за професионална квалификация в различните държави. В... Предвижда се и 5 годишен срок за а, преразглеждане на разпоредбите. Не смятам, че това е необходимо. Не е необходимо след 5 години да бъде преработен а, цялата директива. Оптимист съм по отношение на предстоящите преговори, но ще се изискват огромни усилия от всички ни по някои от решаващите въпроси. Благодаря много, казва председателя. Оле Шмидт, доколкото разбирам, ще трябва да напусне и Антонин се съгласи Оле пръв да вземе думата поради тази причина. Да, голяма изненада. Хубаво е да чуем, че господин Ланген е оптимист. Това въжи за всички либерали. Дълбоко в душата си вие сте частично и либерали. Всички сме либерали все пак. Но необходимост от силна защита на инвеститорите. Това е факт. Инвеститорите трябва да имат уверенията, че могат да работят спокойно по линия на инвестициите и подкрепям разширения обхват всички канали за разпространение да бъдат включени в допълнение, наемането на коли и така нататък. Комисията предлага и включване на компании, които уреждат застрахователните претенции, също така нези, които определят размера на причинените вреди. Така че с две думи аз подкрепям господин Ланген, че заличава член четвърти в измененията вие бяхте много конкретни, господин Ланген, когато говорихте за независимите консултанти това е нещо, което се а, въвежда с, в директивата за ценните, пазарите на ценни книжа. Аз съм голям скептик по отношение на тази забрана за независимите консултанти, защото би навредил на интересите на малките и средните посредници, би създало пазарна концентрация и тук сме водили дискусии, има колеги на друго мнение. Другия начин да постигнем напредък е независимите консултанти да предлагат платени услуги. Третата альтернатива, която предлага, мисля, че Шеран Бол се съгласна и е да имаме пълно обнаредване на комисионите за инвестиционните застрахователни продукти и също така задължително обнародване на хонорарите. А, също така би трябвало да се вземе предвид и разликата между застрахователните продукти и инвестиционните застрахователни продукти. Примерно за застраховка живот би трябвало да се вземат предвид различните бизнес модели, да бъдат въведени с някакъв временен срок. След това тази информация да бъде предоставена при поискване стандартите за продажби. Тези стандарти са нужни за защита на инвестиционните продукти. Съгласен съм с казаното с, с госпожа Первес а, закупуването на инвестиционни продукти, облечени в застрахователни а, е, термини, мисля, че попадат в приложеното поле на директивата за пазарите на ценни книжа. Застраховките няма да бъдат защитени в същата степен, както са продуктите, които попадат в обхвата на директивата за ценните книжа. Така че всички инвестиционни продукти, според мен, трябва да бъдат третирани равнопоставено, що се отнася до достъпа до защита. И ще приключа с а, а, въпроса за обвързаните застрахователни продукти примерно да се забрани обвързването на тези продукти с други застрахователни продукти, да не бъдат те третирани разделно. Мисля, че това не отговаря с разпоредбите в директивата МИФИД. И трябва да се преценили дали компонентите в един пакет могат да бъдат е, обособявани и закупувани по-отделно. Аз очаквам с нетърпение предстоящите а, преговори, заседанията на докладчице в Сянка и както винаги убеден съм, ще стигнем до някакъв справедлив а, компромис. Аз лично съм готов за това. Извлякал съм си полуките от работата по някои други досиета и съм готов да отстъпвам. Но, що се отнася до 7 май, аз ще бъда във Вилнюс на заседание. Но, моята душа ще бъде тук. Благодаря. Благодаря за това, че ви слушахме сега, Антонин. Да. Е... Благодаря, госпожо председател. Аз направих някои предложения за изменения, но съм по-близко до предложението, направено от Европейската комисия. Според мен трябва да се внесе повече професионализъм, повече компетентност, повече прозрачност. По-добре е да се защитят по този начин потребителите, да се създаде един по-ефективен пазар, да се създаде повече добавена стойност. Искам да благодаря на докладчика, който винаги е бил много отворен в търсенето на компромисни решения и това е впечатлението ми като докладчик в сянка от името на групата на социалистите. Защо направих предложение за изменение? На първо място по обхвата. Ясно е, че има минимални изисквания. Трябва да има принципи, свързани с пропорционалността, но изключенията могат да доведат до известен произвол, защото ще възникнат дерегулирани области, а това ще означава, че пазарът няма да е неутрален. Някои продукти и условия могат да се е, използват по един начин, а на други места да се изискват по-строги условия да бъдат е, изпълнени. Необходимо е да се намери поради това едно балансирано решение. Ние не виждаме особен проблем в това да има свързаност на продуктите. Потребителят трябва да, да може да избира. За целта е необходима прозрачност. Необходими са множество доставчици. Има основни продукти, има а, допълнителни а, продукти но при всички случаи трябва да се гарантират правата на потребителите и прозрачността. Ясно е, че директивата и не става дума само за живото, застраховането. Става дума за прилагане до 2020 Прозрачността трябва да е по-застъпена, за да не се стигне до прекалено увеличаване на срока. Относно консултациите, това беше тема, която обсъдихме, когато обсъждахме ипотеките. Направихме разграничение между препоръките на, на пазара, личните препоръки. Тогава също стана дума за а, това, че а, консултациите трябва да бъдат а, с професионалисти. Ние работихме много по този въпрос, когато разглеждахме темата за ипотоките, ипотеките, сега също трябва да приложим този подход, за да имаме последователност, да имаме една обща логика, да бъдат използвани формулите, които са били одобрени вече от онези, които са работили по тях и които са намерили добри решения. На следващо място обучението на персонала. Има различни изисквания за обучението. Трябва да защитим в по-голяма степен потребителите. Трябва да се засили ролята на надзорните органи, те да имат достъп до пълната информация. Можем да предвидим и това. Европейският орган. Ние обмисляме тук възможността да ограничим някои дейности. Законодателя трябва да реши какви да са условията в застрахователното посредничество. Някои колеги предложиха да се изготви информационна брошура за целите на последователността в прилагането. Има толкова много изменения, които са представени. Но като имам предвид колко много усилия вложихме в този въпрос, съм убедена, че ще постигнем добър резултат на финала. Господин Свен, искам да благодаря на докладчика за свършената от него работа и за постигането на широко мнозинство дефиницията, която той дава за широко мнозинство, се различава от това, което съм чувал преди. Застрахователните а, фирми в а, Германия проведоха среща на, на закуска, където бяха обсъдени някои важни въпроси. Ние водим разисквания в рамките на групата на координаторите. В отличие от Америка, ние спряхме по-различен път. Ние нямахме еквивалент на а, закона Дот Франк, който да обхваща всичко едновременно. Имахме а, стотици прилагащи мерки. Американците едва успяват а, ние също имаме множество директиви, регламенти и свързани с тях подзаконови актове. Но е, тук има опасност, защото може да се стигне до правила, които да водят до използване в, за различни неща. Госпожа Берес работи по доклад за създаване на единна система за предоставяне на основни на информация за инвестиционни продукти, например пакети инвестиционни продукти на дребно, Същото трябва да се отнася до застрахователните продукти и други продукти, които се предлагат от банките. Това има смисъл и трябва да работим внимателно, за да може да се създаде хармонизирана рамка и тя да ни води до изкривяване на инвестициите. Следва да има сходни правила за продукти, които отговарят на сходни потребителски нужди. Необходимо е да имаме а, обща позиция. Водихме разисквания, свързани с а, МИФИТ и сега изчакваме започването на диалозите в рамките на тристранните срещи за изготвянето на втор набор от правила. Те са свързани с различни изисквания. Има правила, които не са цяло разбираеми. Господин Санчес Песедо се спря на този въпрос. По същество обаче можем да видим, че има а, опит за известно хармонизиране. Групата на зелените, ние сме обсъждали тези въпроси. Парламента трябва да намери верния път след трудни преговори в МИФИТ е, ние успяхме да застъпим е, позиция, е, която не считам за особено ефективна, що се отнася до възнагражденията. Но не трябва да казваме, че инвестиционните фондове и продуктите, които се предлагат от банките, трябва да бъдат подложени на строги правила за оповестяване на възнагражденията, конфликти на интерес. защита на интересите на потребителите, използването на независими консултанти и прочее, прочее. Всички могат да възразят, да кажат, не, това е работа на държавите членки. И трябва да се оставят нещата да се развият. Но реалностите на пазара са различни. Да, действително в някои области няма особена връзка с МИФИД, но когато говорим за всички продукти, които имат инвестиционен компонент и не само живото за застраховането, но здравните застраховки и други подобни продукти. Всяко нещо, което има инвестиционен компонент, към него трябва да се прилагат същите правила, за да не се посту... стигне до един мишмаш от различни норми на европейско ниво. Интересно беше да се чуе, че господин Лаген е готов да приеме компромиси в някои области. Би било интелигентно да кажем, че позицията на парламента ще бъде тази, която е застъпвал по отношение на Мифит, че ние не искаме да изоставаме от Мифит. Няма изцяло да копираме това комисията направи по МИФИТ, но да се придържаме към линията, която сме застъпвали тогава. Може да има някои изключения, при които а, има различни застрахователни а, продукти, които трябва добре да обмъслим. В застраховането, за съжаление, Притежателите на полици понякога остават разочаровани. Има доста често обвързване на различни продукти. Все пак говорим за свобода на пазара, но това не трябва да означава, че хората трябва да бъдат обвързвани по този начин, без да имат право на защита. Смятам да спре до тук, вместо да продължавам по-подробно, но ако искаме да сме последователни, що се отнася до нашата позиция, да не правим изкуствено разграничение между застрахователните продукти от една страна и банковите инвестиционни продукти от друга. Ние се опитвахме да ограничим това а, чрез нормите, отнасящи се а, до а, П и ПД. Аксли Фокс от ЕКАРА има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Ланген за работата, която осъществява в този въпрос. Моята група подкрепя подходът ви. Радваме се, че сме част от е, широкия консенсус, който той спомена. Радвам се, че е, част от делегираните актове бяха заличени, тъй като тук е, говорим за минимална хармонизация. Приветствам изменения, които изискват професионално управление на исковете. Това са органи, които работят под ръководството на за, застрахователи необходимо да се включват. Тази директива също не трябва да е свързана с директива, която отхвърлихме наскоро. Ние се нуждаем от позоваване само на директивата, която приехме наскоро. Приветствам измененията, които примахват а, а, забраната за обвързване на продукти. Доста от застрахователните продукти са свързани. Например, застраховките при пътуване са свързани с различни видове защита за забавени полети, медицинско застраховане и прочее, прочее. Потребителят обаче трябва да е информиран дали може отделно да закупи отделните компоненти. Приветствам изменения консултациите да бъдат задължителни. Продажбата на всички застрахователни продукти не трябва да е възможна без. Не, не трябва да е задължителна, защото има потребители, които знаят какво точно търсят. Консултации трябва да се предлагат само ако това е съвет, който е добър. Трябва да признаем, че застрахователния пазар е доста различен в Европейския съюз. В някои държави членки повечето от продуктите се закупуват по интернет или по телефона без предварителна консултация. Аз не мога да подкрепят да има стандартизиран информационен документ за застрахователните продукти. Решението каква информация да бъде оповестяване на потребителите трябва да бъде оставена на държавите членки, които трябва да решат каква да бъде тя. Относно възнагражденията, мисля, че твърде много информация би по-скоро затруднила избора на потребителите. Задължителното оповестяване на възнагражденията може да не, достиг... да не доведе до желания резултата, за да имат потребителите по-голяма свобода при вземането на решение. От господин Хендел. В този случай можем да преминем към оратори в лично качество Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да навлизам в детайли по измененията. Искам по-общ план да подкрепя направеното от Вернен Ларген и това, което предлага да не се свръхрегламентира тази дейност, тъй като знаем, че това има обратния ефект. Тези, които не спазват правилата, могат да се измъкват. Подкрепям казаното от Гигълт относно последователността, кохерентността на текста. Често се забелязва, за съжаление, разминаване в различни текстове, които се отнасят до сходни операции. Трябва да държим сметка за това, защото някои текстовете се приемат в различно време, затова не трябва да създаваме възможност за безредие. Относно информацията, ясно е, че достъпа до информация е не трябва да е самоцел. Относно достъпа до застрахователни продукти без консултация. Сега по интернет може да се купи каквото и си искат. също мед, меди, медиците се оплакват, че техните пациенти пристигат в кабинетите им вече с готови рецепти за това какво да им бъде предписано когато, например, купувате кола, получавате някакъв съвет от този, който извършва продажбата. Затова не трябва да създаваме една неясна ситуация, според мен. ако има задължителност, ако някой не е доволен от това, което е закупил без да се консултира, може да се стигне до някои обърквания. Относно комисионните, мисля, че в МИФИТ намерихме решение при гласуването в пленарна зала. Това беше прагматично, правилно решение. Трябва да се прави разграничение на, между независимите консултации тези, които се предоставят от продавача. Не трябва да се нарушава действащата економическа система. Ако вземе за пример Франция, хората, които а, използват, имат портиери, не обичат да а, им се плаща не бива да водим до изкривяване на пазара. не трябва да водим до регламентиране, което да прече на създаването на предприятия или на работни места. Uh, Astrid. Благодаря. Астрид има думата. Euh, благодаря, госпожо председател. След изказването на Жан Пол ще бъда по-кратка, тъй като споделям напълно поставената цел. Искам да кажа на господин Лаген, че му благодаря за това, че неговия проект доклад обхваща в голяма степен въпросите, свързани с застрахователните посредници. Аз искам да се спре на проблема за а, посредниците след въвеждането на новото законодателство. Бяха изразени доста безпокойства през последните месец, месеци. Нещата, свързани с застрахователните посредници, са доста различни в различните държави членки. Това се обяснява с културни, исторически разлики, както и, и с а, правилата а, за защита на потребителите. Различни а, средства могат да се използват за постигане на целите – затова съм за измененията, които отчитат националните разлики, които предлагат повече гъвкавост за защита на потребителите, за лоялна конкуренция е необходимо и изискванията да се прилагат еднакво по отношение на всички застрахователни продукти. Що се отнася до предлаганите договори и изискването да се информират за възнагражденията на застрахователните посредници. Това създава възможност за диалог между клиента и за страхователния посредник относно качеството, услугата и прочие. Това гарантира и нужната прозрачност, без да създава прекомерна административна тежест за операторите и да води до изкривяване на конкуренцията. Аз читам, че сега съществува отлично законодателство, което гарантира равно, добро равновесие. То не е въведено все още от някои държави членки, всъщност повечето от тях. И за това не трябва да се обърква регламентирането, което е доказало себе си. Повечето от операциите се извършват от малки и средни предприятия и европейско ниво, когато на него се вземат решения, трябва да се помисли дали съответната цел не може да се постигне от самите държави членки. Има доста аспекти на европейското застраховане, които не са хармонизирани на европейско ниво за страхователните агенции, агенти, които са, действат самостоятелно. Ако на тях им се наложи изискване за оповестяване на комисионните им. Не става дума за прякото купуване от застрахователна компания, тъй като там такси, таксите са включени в общият пакет. Но когато човек взема кредита си, плати, да плати къщата си, банката иска някакво обезпечение или застраховка но там не е посочена комисионната, защото таксите са включени общо в пакета от такси, които събира банката. И да се изисква от застрахователните посредници такава голяма прозрачност за техните комисионни, това ще създаде впечатление у потребителите, че това е по-скъпо за тях, след като се събират такива комисионни от посредниците и там не се говори, за това не се говори в продажбите онлайн, например. Затова застрахователните агенти а, имат да играят важна а, роля, що се отнася до предоставянето на съвети, а, когато се отправи запитване към тях а, и трябва да внимаваме да не ги притоварваме. унези, които а, живеят от комисионните, да изискваме една прекомерна прозрачност или бюрократичност, което може да доведе до фалита им. Трябва да сме изключително внимание. Господин Ланген добре е осъзнал, както винаги, този въпрос е, и както почти винаги е разумен в това отношение. Е, исках да подчертая всичко това, защото не трябва да унищожаваме е, една е, професия, в която работят толкова много хора. <laughs> Вернер има думата. Es wird, es wird uns, wenn ich mich zuerst mal bedanken darf, es wird uns um bei dir erst... Ще започна с благодарности. Първо, Алстрит. Ще направим специален регламент за Люксембург, разбира се, и този път, където и да си ти, е, Люксембург винаги ще има специални правила. Структурната политика, замеделната политика, винаги специални правила. Мисля, че и тук ще въведем специални правила за вас. Казвам го, разбира се, шегувайки се. Не, не, не, не. Не може да се правят такива шегички. Това е професия, която има в целия Европейски съюз и това няма нищо общо с а, Люксембург. Абсолютно. Ще ви кажа какъв ще бъде проблема с тези хора, защото ги зная. Така че, да, права сте, госпожо Люлинг. ще се опитаме да постигнем добри резултати за онези в Люксембург, които са засегнати. Ако погледнем средносрочната финансова рамка обаче, говоря за 2014-2020 като период за Румъния, 105 евро на глава от населението, 108 за България на глава от населението. За изключително бедния Люксембург един банков сектор, който е 27 пъти БВП и а, 3000 евро на глава от населението. Е, много сте в нужда, наистина. А, в нашата група трябва да си го разрешим този спор, обаче. Благодаря, колеги, за различните гледни точки, които изтъкнахте. Ще взема предвид и Люксембург, разбира се. Не знае дали господин Шмидт не си тръгна. Не е спешно, но нищо. Искам да благодаря на служителите на Иво Ванес, който работи отлично. Това трябва да го признаваме. Благодаря. Сега, господин Гигот, за онази изключителна закуска, която споменахте, да, има форум. Господин Балц организира такъв форум за застрахователи и съм го казвал, когато съм бил на тези срещи, че ще направим това, което трябва за застрахователите. Ще имаме необходимото мнозинство. Първо ще търся компромис с либералите, ЕКАРЕ и социалистите. Обеден съм, че зелените ще ни подкрепят изцяло. Не може обаче е, мълцинството да диктува на мнозинството, когато говорим е, за един парламент. Господин Шмидт и Зелените ги каня е, на закуската с шведските страхователни дружества, точно толкова интересна, колкото и онази на господин Балц. Надявам се сътрудничеството ни да продължава и да се основава само на факти. И така, гласуването е на 27 май, юлско пленарно заседание след това, но сроковете могат да бъдат променени в зависимост от случващото се в съвета. Но настоящото предложение започва с такъв тип срокове. Преминаваме към седма точка от дневния ред основни информационни документи за инвестиционните продукти. Давам думата на Перванш Берес. Времето ни притиска, както знаете, затова ще помоля всички да се изказват, имайки го предвид. Okay. I why we're always Питам се, защо винаги, когато се стигне до моето изказване в тази комисия, винаги времето не стига. Добре, приключвам до тук. Радвам се, защото слушах дискусията, която тече до момента. Виждам, че Всеки докладва за закуската си и резултатите, значи прозрачността за лобизма се увеличава в тази парламентарна комисия. Отлични новини. Нека сега минем на моя доклад. Е, Аз а, направих а, предложение за 65 изменения. Колегите също представиха Те представиха повече от 600 изменения. Аз се опитах да откроя някои от тях, е, които е, предлагат възможни пътища за процедиране по-нататък. Искам да правя връзка с предходния дебат, въпреки че господин Ланген не ме слуша вече, въпреки че аз го изслушах много внимателно. Не случайно ние винаги сме обвързвали тези две досиета във времето. Когато бях определена за докладчик по този въпрос, първата ми инициатива беше да публикувам а, тази схема, която показва каква е географията на предложението, свързано с пакетите инвестиционни продукти на древно и така наречените ПРИПС. Има обяснение на това какви са паралелите между двете. Никой не иска да се приема а, закон Дот Франк в Европа, но това, което характеризира сегашния мандат е, е Имаме а, планове, изготвяме каталози. Ние разделяме законодателството на а, малки парченца, което създава риска от а, липса на кохерентност. И считам, че предложението трябва да остане за когато говорим за по-доброто регламентиране на финансовите пазари, се включват неща, които са противоположни на това, което трябва да се прави по време на кризата. Вместо да се занимаваме с застрахователните посредници, тази, и към тази професия да се прилагат правила, които са заложени в МИФ, да се изключат застраховането от приложеното поле на текста, по който работя аз. Мисля, че това няма да е добра практика. Искам да припомня, че комисията представи своя текст миналата година през юни. Този текст, както посочихте, госпожо председател, вече не носи заглавието Припса. Документът, който се представи от комисията, се отнася до основни информационни документи, свързани с инвестиционни продукти. И аз ви предлагам да останем в рамките на текста, предлаган от комисията. Аз няма да приложа изменения, по термина инвестиционни продукти, защото този термин ме устроява напълно. Много изменения бяха направени, свързани с качеството и, и колич... други въпроси. Работя по, на базата на предложението на комисията за предлагане на основни информационни е, документи към момента, когато се взема инвестиционно е, решение. Дискусиите, които водим по тази тема, трябва да се фокусират е, върху интереса на дребните инвеститори. Трябва да има съпоставимост, прозрачност по отношение на инвестиционни продукти, които са по-сложни, така наречените ПРИПС. Ние искаме да се възползваме от това предложение, за да се гарантира ефикасна защита на потребителите и на инвеститорите. Трудно е да се направи разграничение между тях, защото става дума за дребни инвеститори, свързаните с а, а, това а, влогове. Ние имаме а, насоки свързани с а, спестяванията. Запознавайки се с е, предложените изменения, мога да откроя три теми където трябва да задълбочим дискусията, за да постигнем консенсус. Сигурно знаете какво е моето виждане. Първата тема вече споменах. Става дума за периметъра, за това какво очакваме, какво разбираме под инвестиционни продукти. Не всички са ПРИПС. Дефиницията давана от комисията, там са включени застрахователните договори. Господин Ланген Комисията в този първоначален текст е включила пък и К. но тук не се говори за пенсионните, други продукти. Може би целта е да има опростяване на първия етап. Не става дума обаче забрана за разширяване на приложното поле. колегата Камал. Аз не винаги съм съгласен с него. Той представя 44 изменения. Едва ли ще издам някаква тайна, ако ви кажа, че се надявам всички те да паднат. Той като предлага да се замести позоваването, включено в предложението на комисията, инвестиционни продукти с израза структурирани продукти, което ще ограничи в голяма степен на приложното поле, което ние искаме да разширим. Аз не споделям този подход, който е твърде ограничителен, тъй като продуктите, които са от комплексен характер, трябва да могат да се възползват от синтетични е, продукти. Има други, които е, са подложени на директивата за проспектусите. И там е, изискванията за информация, да речем от две страници. Надявам се на подкрепата на колегите да не се ограничава приложното поле на директивата, по която работя. Относно а, акциите, а, вложенията, а, трябва да се създадат възможности за инвестиции от страна на древните вложители, Нещо, което намирам за много важно е, че ограничаването на приложеното поле ще доведе не само до арбитражни действия, трябва да бъдат осветени по-сложните продукти. Това може да ги направи обаче по-видими за сметка на други, които са по от полза за реалната економика, когато ги можем да ги направим по-атрактивни за древните вложители. Има множество изменения, включени в тази смисъл за увелича... разширяване приложното поле. Госпожа Пити Кайнен прави предложение, което ние имахме възможност да обсъдим. Тя предлага да, да се ревизира какви продукти са включени, че това може да стане на по-късен етап, когато се преразглежда директивата Колегата Гозес също предлага подобен подход относно облигациите и акциите. Докладчиците в сянка от зелените и от гуя отиват още по-далеч от приложното поле, което предлагам. Според някой от тях трябва да се включат всички видове пенсионни схеми докато аз предлагам те да останат извън текста. Това е смисъла на някои от измененията. Що се отнася до изменението на АЛДЕ, което предлага да се включат облигациите на предприятията и е, адхок е, инструментите да бъдат включени в приложното поле. Трябва да работим допълнително по този въпрос. Възможността за е, запазване на облигации или частни е, инвестиции. Знаете, че това е в основата на дискусиите, които водим по приложното поле. Друга важна тема се отнася до въпроса за основните информационни документи, така наречените ОИД. Много изменения са предложени по този въпрос. Има такива, които предлагат а, а, да се измени термина да е нещо по-различно от това, което а, счита за дидактично от страна на комисията. а също мога да кажа, че а, има документи, които са насочени към големите а, потребители. Но не трябва да се задълбаваме в а, точното формулиране на определени глави, а да се фокусираме върху същността предлагам да бъдат под формата на въпроси, насочени а, към потребителите. Относно а, риска, свързан с различни инвестиционни продукти за древните инвеститори, необходимо е да се подчертая какъв е профила на риска, 333-то изменение от НП беше отхвърлено. Аз поделям мнението. Защото трябва да държим сметка за психологическия ефект, който може да има този инструмент за изпълнение за дребните инвеститори. Нещо друго, което беше предложено от Свен Гиголд. 307 изменение. Там се предлага да се категоризира риска на нисък, среден и висок. Има изисквания за информация, които са свързани пак с профила на риска за инвеститора. Аз подкрепям направените предложения в този смисъл от госпожа Пети Кайнен, господин Гиголт, включително това, което предлагат те да се а, включи оценката на въздействието. В дългосрочен план това може да бъде отчетено. Ние искаме да се взема информиран избор от, отложителите и те да действат отговорно, що се отнася до опазването на околната среда. Що се отнася до други елементи на информация, аз предлагам да има един анекс, свързан с данъците и разходите. Това ще позволи да се открои ясно отговорността между емитента за основната информация, която трябва да предоставя за своите продукти и отговорността на дистрибутора. Затова считам, че един такъв анекс за данъчното облагане е уместен. Господин Луан има предложения в този смисъл, както и госпожа Тайсън. Другата основна тема, и с това приключвам, по която трябва да намерим компромис, се отнася до това, как ОИД се обвързва с е, надзорните органи, ЕОПА и Европейския банков орган, какви са приоритетите на ЕСМА, на националните органи относно за времената забрана или спиране а, на определени продукти, също посочването на опасностите от някои а, сложни или по-рисковани продукти. Считам, че можем да разгледаме тези въпроси. В рамките на ИМКО са изготвили становище. То се отнася до трета глава, именно условията за комерциализиране на продуктите и това трябва да съответства на подхода, който ние сме възприели. Благодаря. По тези теми, когато ни остава много малко време за дискусия а, сме доста напред пред съвета. Няма нищо лошо да се организира още едно обсъждане, ако възникне такава необходимост. Няма нужда да се спазва някакъв притискашни ни дневен ред и да не чуе обществеността какво мислим. Днес няма да приключи тази тема. Ще я обсъждаме пак, така че не е проблем. Първият докладчик е Серпа. Um, Благодаря на госпожа Бере за коментарите, за конструктивния подход по темата. Ще бъда съвсем кратка и ако се налага, ще се изкажа пак. Ще говоря само по въпросите, където е, няма съгласие. Приложното поле – Съгласни сме, че законодателството ни трябва да бъде хармонизирано. Така потребителят ще има възможност прозрачно да сравни а, различните продукти. Това отговаря и на изисквата на а, ДПФИ. Сега по практическите елементи. Методология, приложно поле, за да може всички продукти да бъдат сравними и да имат е, единни референтни характеристики. Първо трябва да видим а, чисто технически как изглеждат нещата, да видим и съвета какво мисли Трябва да изпратим ясен сигнал от парламента, че това трябва да се случи. След това. Нещо важно при сравнимостта. Когато говорим за инвестиции и инвестиционни продукти, аз съм против спестовните сметки да бъдат включени, защото тяхното естество е различно и те не трябва да се разглеждат като инвестиционни продукти. Същото се отнася и за схемите за гарантиране на депозитите. Имам проблем с държавните облигации също. Имахме дебат преди, ако си спомняте, как да ги разглеждаме. Те инвестиционен продукт ли са само? Да, могат да бъдат разглеждани само като такива. И ако това е така, те трябва да бъдат включени. Но, както при CRD, ако разглеждаме държавните облигации от дръгъгъл, те трябва да бъдат разглеждани като спестовни сметки или депозити. Не казвам, че са, или че такава е ситуацията, казвам, че те трябва да бъдат. Не може да разглеждаме всичко като инвестиционен продукт. Трябва да преценим къде да сложим държавните облигации. Дали да бъдат в същия кюб а, с инвестиционните продукти или не. Това е доста теоретичен дебат но той има сериозни последствия за това, как ще решим законодателно въпроса. На второ място, движим се в правилната посока. Кой трябва да изготви тези основни информационни продукти? Е, трябва ли да участват производителите им и посредниците? Трябва да се намери решение, така че и двете страни да са включени, но би било справедливо посредниците да бъдат включени в структура в анекса, така че отговорността да бъде разграничена съвсем ясно. Друг въпрос, по който вървим в правилна посока – Е взаимоотношението с а, неплатоспособност плюс, проспектус и кръстосано ни отправни, извинете, сравнения всъщност между други информационни материали и тези. Ако тези основни информационни документи са единен документ, който е независим. Аз съм за да се използва език по-сходен на USITS. Извинете, дружествата за колективно инвестиране. Когато разгледаме риска, Можем да видим кои са профилите, които трябва да бъдат приоритизирани. но тези технически подробности не е нужно да бъдат ясни на нашите потребители. Ние сме потребители на дребно, аз и госпожа Берес. Но нашите майки също. И мисля, че способността би била различна между тях и нас в способността имам предвид, да се разбере информацията, да се прецени каква ще е тази информация. Ето това трябва да бъде ясно поставено и трябва да е по-описателен текст и мисля, че трябва също така да бъде включена и структурата на разходите Това е един от големите проблеми, с които трябва да се занимаем. Не само рисковите. Рисковете могат да бъдат положителни за потребителя, тъй като могат да доведат до печалба. Но има и риск нищо да не получиш, защото разбивката на, на разходите в а, този пакет е такава, че ако теглим чертата, може да се окаже, че от пласмента на продукта печели само този, който го продава, а не инвеститора. Трябва да има такива предпазни механизми, защото добрата инвестиция не е инвестицията без риск. Трябва да има от една страна риск, от друга страна пък да не загубиш всичките си пари и да не си защитен от инфлация. Uh, По отношение на альтернативното разрешаване на спорове, очаквам също да постигнем компромис. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка на Алде и ще се опитам само да допълня това, което вече съм казала писменно в своите изменения – Иначе в общи линии се разбираме с другите. В една посока са ни измененията. След това кръстосаните препратки, това трябва да бъде споменато някъде. И тук, и при IMD. Ако разглеждаме определено законодателство и една част от него е в ДПФИ, а друго другаде, какво се случва? може да се окажат е, някъде другаде елементите, по отношение на приложеното поле. Отправната ми точка е да се включват нещата, а да не се оставят извън нея. Но Е, сега си мисля обаче, че не трябва нещата да бъдат а... един пакет, а да има и допълнение към този пакет. Когато има еднакви елементи, например акциите и проспектуса, тогава може би не трябва да ги включваме. А има и неща, които много бързо се развиват, които по принцип не трябва да се продават на дребно, но може би пък се продават от някой фонд и имаш документите за фонда. Не мисля, че тези бързо развиващи се продукти могат да бъдат включени в такъв пакет, ако искаме да предоставим основен информационен документ искам да изключа определени елементи, които перван ще искаш да включиш. Това е, защото смятам, че за тях ще има отделни документи и с времето човек може да ги слее, но все пак това е дебат, разбира се. Искам практически да подходя, а не да кажа, че по принцип съм против включването на определени елементи. Корпоративните облигации, депозитите, дружествата за специални инвестиционни цели. След това, кой изготвя тези документи? Дали производителя, дали посредника, дали този, който ги е, разпространява. Не мисля, че трябва да има анекси, трябва да има ясно обозначаване в самия текст. по самите документи може ясно да е казано. Погледнете при е, съответната дружество, което се занимава с разпространение и те може би ги имат. Идеята на тези документи е да дават възможност за сравнимост. Това не означава обаче, че няма да търсиш информация и другаде или дори предупреждение да получиш е, за това да ти се каже търси тази информация, ако не ти е хрумна, особено когато е, това е важно. Finance Watch ми даде една идея, казвам го ясно, да има предупреждение. Е, това не е подходящо за инвеститор на дребно. Е, това е нещо наистина смислено. Е, трудно понякога да се каже кой е инвеститор на дребно. Трябва да бъдем обаче внимателни. Важно е да не правим сложните неща по-привлекателни, а по-простичките продукти да изпаднат зад борда, защото не сме ги коментирали. Вече това също трябва да се включи. Направих е, изменения за калкулатора на фонда. Взех го от един пример в САЩ. Когато се свързах с ЕСМА по този въпрос, е, те гледаха положително на този калкулатор. Е, трябва да кажа, че от тогава насетне становището им се промени най-вече заради езика, заради сложността на нашите пазари. Така че, може би, е, ще се наложи тук да работим е, в бъдеще, за да заработят нещата по-рентабилно в Европа. Аз все още харесвам тази идея, но явно има пречки е, в реалността, които ми са ми изтъкнати от други и реших да ги споделя от вас. След това одобрението на основните информационни документи, първоначално си мислех, че трябва да бъдат одобрени те, но след това си помислих, че в самото начало ще се натрупа огромна а, купчина такива при съответните органи и това ме притесни. Не искаме да се задръстват нещата от а, натрупване на работа. Правя, може би, компромис тук но това, което според мен е задължително, компетентните органи да правят проверки по места, и то голям брой такива, да правят отчети и доклади по тях и съответно да отговарят веднага, ако им се привлече вниманието към определен проблем. Така че тук мога да отстъпя, тъй като не искам да има забавяне при пускането на продукти. Когато излязат вече нови продукти, е, документи, извинете, то тогава можем да се върнем на някои стари, да се върнем към режим, в който ще има предварително одобрение и разрешаване. Притесняваме подписването. Първоначално мислех, че трябва да се използва електронен подпис, за може инвеститора да се подпише, да каже, че е получил основните документи. Сега се питам обаче какви ще са изключенията. Има хора, които много бързо е, подписват, за да им се махне от главата. И тогава има е, грешки при търговията. Има и хора, които подписват, защото се правят на умни. Така че трябва да внимаваме. Дали не трябва да има някакво изключение за е, определени видове инвеститори. Трябва да бъдем по-внимателни. Трябва да има критерии, които да демонстрират, че е, тези инвеститори изпълняват тези критерии, а не някой сам да прецени а, и веднага да подпише. Много хора ще подходят така, а те нямат необходимите познания, но явно смятат, че ги имат или си просто не знаят какво означава да бъдеш добре информиран инвеститор. Те си мислят само дали имат пари или не, и т.е. ако имат пари, се смятат за такива. Това беше. 10 минути ни дадоха преводачите, така че продължаваме. Ня, казах, че пак ще говорим по тази тема. Свен, имаш думата. За зелените. Like... Бих желал само да очертая няколко теми. В основни линии сме в добра позиция да вървим в правилната посока. И пак стигаме до това определение за голямо мнозинство. За кого трябва да се отнася всичко това? И пак се сблъскваме с вече обсъждания проблем. Шаран съвършенно ясно го каза – има европейски стандартни методи за представяне на информация. Имаме директивата за финансовите проспекти. Разполагаме с правилата за, колективните, за предприятията за колективни инвестиции и други документи. И трябва съвършенно ясно да се насочим към изграждане на обща позиция. Може да постигнем компромис, като възприемем вече постигнатото, но вървим към една по-единна позиция в бъдеще. Така че би било смислено да имаме един тип информация. И тук споделям казаното от Перванж за това какво трябва да се прави по отношение на инвеститорите на дребно. И затова трябва да сме по точни Не казвам, че трябва да включим всички видове пенсии. Ние, перванш, предлагаме да се включат само доброволно пенсионно-осигурителните схеми. Защо трябва изискванията за предоставяне информация да са по-облегчени? Тук имаме несъответствие – Знам, че има и други досиета, по които лобитата се намесват и се изисква правилата да не бъдат относими към а, професионалните пенсионно-осигурителни схеми, но призива за съответствие и единна уредба самия не се придържа към тази последователност и в крайна сметка – не държат на последователността, ако ни ги устройват правилата. И понякога трябва да използваме обратната тактика, но в конкретния случай няма логика да не бъде предоставена елементарна информация по тези продукти. За мен тук няма последователност и бих задал следните въпроси ми. Какво правим с държавните облигации? Те също носят рискове. Защо да ги изключваме? И защо да бъдат третирани по специален начин в други правни актове, които уреждат финансовите услуги? А парламента го призовавам да бъде последователен. Имаме и друго изключение за депозитите. След случая с Кипър знаем, че депозитите също носят риск. Над 100 хиляди, нико... разбира се, сме го гласували, но защо по дефиниция да бъдат изключвани от този вид изискване за информация? Разискванията са интересни, но ако възприемем подхода на перванш, който аз приветствам, трябва да сме последователни, а не да въвеждаме всякакви видове изключения. Та дискусията ще е много интересна и трябва да стигнем до единен подход, именно за да избегнем различни варианти или пък различни правни актове и трябва да си разработим пътна карта, за да стигнем до крайната точка, тъй като не можем да обесилим вече действащи законови актове. Бих желал също така да почертая още нещо. Как бихме могли да осигурим простичка информация за рисковете. Тук напълно съм съгласен с Серпено и с Первонш, че не бива да забравяме какви познания имат хората за финансите днес това не са същите хора, които, с които искаме да имаме работа, след като бъдат дообразовани. Тук не говорим за някакъв вид социалистически нагласи, всички да ги пратим на курсове по преквалификация в областта на финансите. И няма да ни трябват тези правила след това. Не. Това е един вид да произвеждате хора, вместо да предоставяте продукти и информация за тях. И хората да са си такива, каквито са. В Германия имаше едно проучване, което показва, че 70% от немците не могат да си изчислят лихвите. Много простичко упражнение. Аз не смятам, че немците са по-неграмотни по финансовите въпроси от някои други. Може би в други страни нещата са по-добри, но трябва да допуснем, че на хората по принцип е трудно да разберат финансовите продукти, затова информацията трябва да е опростена, ясна и да не е затлачена от думи и числа. Тя трябва да е простичка, като един светофар. Ако обаче информацията не разбираема, не е ясно има ли рискове или не, ще си имаме проблеми. И на последно място, за да остане още малко време за Камал и Томас, ще ми се да кажа още, че е важно този инструментариум да го ползваме и той да бъде много по-привлекателен и устойчив във времето. Имаме всякакви видове устойчиви инструменти, финансови инструменти. Благодаря на Първонж за нейните предложения, но според мен този пазар не функционира. Това го виждаме. Има най-различни стандарти, някои разработени от държавата, други от предприятията и те тълкуват устойчивостта по различен начин. И в интерес на казаното от СЕПА Пети Кайнен би трябвало да вървим към единен европейски стандарт с етикет който да помогне на хората да разберат кои критерии са надежни и какво е устойчиво. Когато има доверие в критериите, пазара се развива. Бях миналата седмица в Люксембург и там научих много интересни неща от този сектор. Има много заинтересовани лица, които са на едно мнение. Ако има единен стандарт, то пазара ще се разрасне и трябва да внимаваме да не пристъпим към промиване на мозъци, защото тогава ще изпуснем пазара. А, сега зависи кой часовник гледаме, казва председателя. Сега давам думата на Саед. Благодаря целият този дебат е, засяга и някои други неща, по които работя. Когато бях докладчик по роуминга в миналия е, мандат на парламента, имаше консенсус в комисията да настояваме, че всеки път, когато някой пресича границата, да получава СМС, колко ще му струва. Много потребителски групи бяха против това. Самия сектор каза, ние пък не искаме да изпращаме такива съобщения непрекъснато, но ние казахме, потребителя трябва да го получи, да го прочете и да знае, че има такова задължение. Така че тук мисля, че можем да направим една аналогия. Същото е и с етикетирането на хранителните стоки, с исканията за най-различни данни, които да бъдат вписани дали има примерно ядки или какво, някакво друго съдържание, което е опасно. Етикетите станаха толкова големи, че вече са безсмислени. Човек не знае какво купува. И на трето място ще, споча, ще споделя личния си опит като инвеститор на древно по един не научен начин ще се изразя. Няма да споменавам относими статистически данни. Аз че всички информационни набори за инвестициите, основните инвестиционни документи, но ако питате хората дали ги четат, те ще кажат не. И ако го питате какво четат, различните инвеститори ще ви кажат, че дадат различна информация. Така че това е информация, която се използва за насоки. И интересното тук е следното – Хубаво е да ги има тези документи, но ще бъдат ли те полезни в крайна сметка? А по-масштабният въпрос е приложното поле. Госпожо Берес, мисля, че няма лошо да не постигнем съгласие по много въпроси, тъй като по доста от въпросите бяхме на едно мнение. Но Важното тук е следното. Какъв е принципа? И аз искам да има голяма прозрачност. И ако тази информация се изисква за структурираните а, продукти, а не за по-опростените, може е, да загърбим сигурността, надежността. Но трябва да бъдем и прагматични. Имаме а, е, всякакви документи за пакетите инвестиционни услуги, и финансовите услуги и т.н. Но трябва информацията да е приложима. Това, което ме питат, какво ще има в този документ. Ние не искаме макет на документа. Дали са изпробвани тези а, е, продукти. Можем да решим всички тези проблеми, например, с облигациите в други директиви. Хората влагат парите си там и не си дават сметка, че всъщност те не пестят пари, те ги отдават под найем на банката. Така че нека намерим начин да решим това а, когато уреждаме банковите продукти, но междувременно е хубаво да предоставяме пълна информация на потребителя, но нека го правим поетапно. Да видим полезно ли е на потребителя, дали можем да разширим обхвата и да включим някои други продукти, ако хората желаят да бъдат включени тези продукти. Аз не съм против предложението, просто искам да подходим прагматично към въпроса и очаквам постигането на компромиси с докладчиците в сянка. Остана ли съвсем малко време. За Томас Хендъл. Мен ме интересува да чуя как стоят нещата с защитата на потребителя в този Дебата. Аз съм докладчик в Сянка за Имко. И разискванията там протичат в същия дух. Говорим вече за компромисни решения, имаме добра основа за преговорите. На три неща ще се спра. Първо – Приложното поле трябва да бъде възможно най-широко. Това е важно за потребителите, важно е за инвеститорите, защото трябва да има съпоставимост на продуктите. И съм съгласен с госпожа Берес. Аз самия предложих разширяване на приложното поле. Дори още повече пенсионните системи, които функционират на капиталовите пазари, трябва да бъдат включени, защото те крият голям риск. Аз тук не говоря за конвенционалните пенсионни схеми, говоря за онези, в които имаме голям инвестиционен риск. На второ място стои въпроса за отговорността, нещо, което се обсъжда на широко в ИМКО. И може би трябва да има отговорност в случай, че разпоредбите на директивата не се спазват. Затова формулировките трябва да бъдат ясни, потребителите и инвеститорите да не бъдат принуждавани да се осланят само на собствената си преценка. И както Свен вече каза, предложихме една система тип светофар – за оказване на рисковете. Това би било една система, благодарение на която потребителят да може лесно да прецени какви са ползите и вредите от продукта. Това е основна информация за самия продукт. Има и друго нещо. Напоследък чуваме, че е невъзможно да се четат дори статиите във вестниците. Затова информацията за продуктите трябва да бъде формулирана много простичко, особено по отношение на рисковите. Благодаря много, казва председателя. Опасявам се, че ни изтече времето за превод и трябва да закрием заседанието и госпожа Люленки искаше е, думата, но ще я получат, когато започне следващата размяна на мнения, каквато ще има. Ще има такава и за е, застрахователните посредници. Но времето ни изтича. Жан Пол. Présidente, je, le profit qui entoure les interprètes, puisqu'entre vous et moi, on ne peut pas se comprendre, on ne parle pas la même langue. Regardez les bancs Pourquoi n'y a-t-il personne Parce que les décisions, les discussions deviennent des discussions entre le rapporteur et les. Никой няма в залата. Тук всъщност се води една дискусия между докладчика и докладчиците в сянка. Но темата е важна и дискусии ще бъдат провеждани и по групите. И когато направим едно същинско заседание, онези, които не присъстват, ще започнат да повдигат купища въпроси, както стана и днес. След това ще разсрочим дискусията, тъй като тя не е била проведена, но това не е ваша вина. А трябва да го вземем предвид, защото наистина е жалко така да се получава. Ако само искам името ми да бъде включено в протоколите, едно. Но не бива да пропускаме да вземем предвид всичко това и госпожа Перес работи по въпроса. Трябва да й каже, че е нужно да помисли за агенциите за рейтинг. Там имахме балансирано становище. Все пак успяхме да приемем този доклад